Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Добро утро, уважаеми колеги. Множеството ремонти и строителни обекти попречиха да дойда на време тук и започваме с закъснение, което е в рамките на академичните 15 минути. Важното заседание на Комисията по бюджетен контрол. Добре дошли на нашето заседание за трети път тази седмица. Сега, първо искам да попитам дали сте съгласни с дневния ред. Не виждам желания за промени. С това дневния ред е прият, с което преминаваме към точка втора от дневния ред. Искам да посоча, че това заседание е открито и ще се предава по интернет. Съответният превод също е на лице. Гласуването беше отложено. След това ще взема отношение по този въпрос. Искам само да посоча, че на 7 ноември от 15.40 до 16.10 часа, т.е. днес, По време на редовното ни заседание ще имаме съвместно заседание с Комисията по бюджети. Това са моите съобщения и ако нямате против, можем да преминем към точка трета от дневния ред, а именно назначаване на петима членове на Европейската сметна палата и слушване на кандидатите за членство. Искам да приветствам първо сред нас кандидатът на Гърция, господин Николаос Милионис. Е, сърдечно добре дошъл в нашата комисия. Ние сме изпратили въпросник и сега искам да ви помоля да направите вашето представене преди да преминем към дискусия. Добро утро, господин председател. Аз ще говоря английски, а след това ще отговоря на въпроси на гръцки. Господин председател, дами и господа депутати, за мен е голямо, голяма чест да бъда тук сред вас и да очаквам вашето мнение относно назначаването ми за член на Европейската сметна палата. Вашето положително отношение ще препотвърди моята вяра в независимостта и моите лични компетен... компетенции. Аз съм роден в малък град в Западна Гърция в семейство на селени. Завърших училище в Атина след това завърших юридическия факултет в Атина. След това се явих на изпит за Националното училище за администратори във Франция, където постъпих и след това започнах работа като съдя в Сметната палата в Гърция. И Имах също така голямото голямо, голямата чест и добрата възможност да уча публично право и публични финанси в Парижкия университет. И работих също така като аташе към Европейската сметна палата. Това ми даде възможност да се запозная с европейските финансови механизми и да разбера значението и начина на работа на е, Европейската сметна палата, както и да се запозная с е, теорията на финансовото право като цяло. Същевременно съм участвал в работата на комисии, които бяха натоварени с създаването на системата на одит в моята е, страна. Същевременно аз се интересувам от е, литература и обичам е, да рисувам и смятам, че това така развива моите възможности и компетентности същевременно. Смятам, че Европейската сметна палата е финансовото съзнание на Европейския съюз и има отговорности, методи за извършване на одит, за представяне на доклади и становища, които допринасят за правилното изпълнение на европейския е, бюджет и същевременно е, създават необходимата система за защита финансовите интереси на Европейския съюз. Чрез своите одити Европейската сметна палата представя пред Европейския парламент едно независимо и обективно становище относно изпълнението на европейския бюджет в Европейският е, парламент участва активно в процедурата по освобождаване от отговорност, като по този начин препотвърждава, че комисията е изпълнила е, целесообразно своите задачи. Като член на Европейската сметна палата е, бих искал да участвам в това общо усилие, като допринеса за е, начина по който се информира Европейският е, парламент в и допринеса за е, полезния и откровен диалог между тези институции. Знам, че е, вие е, полагате много усилия за, е, спом, за да спомогнете, защото Сметната палата да работи по-ефективно, по-ефикасно. Сега, аз съм тук пред, пред вас, за да решите дали мога да приложа всичко това, което съм научил до сега. Ако получа вашето положително, вашето одобрение, ще работя заедно с моите колеги за усъвършенстване на институцион... институционалната роля на Европейската сметна палата, която според мен е окото и съзнанието, което позволява правилното изпълнение на европейския бюджет. Благодаря ви за това, че разглеждате моята кандидатура. Благодаря, господин Милионис, казва председателя. Сега искам да ви дам думата за въпроси към кандидата Милионис. Кой желая думата? Госпожа Сендър, докладчика. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да искала да пожелая добре дошъл на, госпожа, на господин Милионис. И аз закъснях, но знаете какво става в момента в Брюксел, така че се извинявам. Още веднъж добре дошъл на господин Милионис. Вашият, вашата биография е наистина впечатляваща и трябва да спомена, че в нашото виждане за бъдещето на Сметната палата е, е важно кандидатите да имат е, много богат опит е, и които и да познават и добре функционирането на сметните палати в отделните страни. Вие сте бил дългогодишен да член на Гръцката сметна палата. Знаете, че вашата страна, както и моята страна, Испания, преживява дълбока финансова и економическа криза. И знаете, че страната е изправена пред огромни проблеми, свързани с публичните финанси. Знаете, че проблемите е, бяха предимно свързани с е, невъзможността да се постигна добра събираемост на, на данъци и проблеми с е, приходите. Така че вашата страна трябваше да вземе много е, строги мерки и да вземе нелесни е, решения. Така че по, по, по какъв начин и какви бяха препоръките и мерките, а, които, а, мерките, които бяха препоръчени от Гръцката снъдна палата за а, справяне с проблемите, свързани с а, финансите, публичните финанси. Бих искал също така да ви попитам un extensa e interesante mm, desarrollo, pero me gustaría que usted pudiera profundizar un poco más porque... Eh... Наблегнете и да дадете малко по-добри обяснения по точка 8, тъй като те, тази точка касае основни постановки от е, вашата длъжност, от работата, която сте свършили. Вие също така сте публикували статии върху методите на работа на е, Сметната палата. В една публикация от 2012 е, година вие наблягате на процесуалните гаранции, необходими е, за доброто функциониране на сметната палата. Това е много важно и бих искал да е, знам какво мислите по въпроса, какви са какво са. Благодаря. Има ли други въпроси? Виждам, че в момента не. След това моля е, господин Милионис да отговори. Okay. Der nächste ist Jan Mulder, bitte. Thank you, uh, Chair. I find the good благодаря, господин председател. И аз смятам, че а, биографията на нашия кандидат е впечатляваща. проблемите в Гърция проистичат предимно от липсата на контрол, свързана с на, а, суб, суб, субсидиите, изплатени в селското стопанство и липсата на селскостопански регистър, е, кадастър най-вероятно в е, Гърция. Е, така че дали, неща, дали нещ, нещата са се оправили, по какъв начин могат да се оправят и какво е мнението на нашия кандидат за по-нататъчното съвършенстване и решаване на този господин Олд. Мерси, месье. Благодаря ви, господин председател. От името на групата на Европейската народна партия бих искал също да ви поздравя с добре дошъл сред нас господин Милионис. Благодаря ви и за направените от вас разяснения. За да може човек да изпълнява функцията на член на Европейската сметна палата, той трябва да отговаря на редица критерии. Първият е да разполага е на необходимите качества и квалификации по отношение на одита. И на второ място трябва да спазва критериите, свързани с морала и независимостта. От техническа гледна точка, относно техническите ви познания, действително вашата биография е много впечатляваща. Имате много богат опит в областта на публичния одит и вашите квалификации напълно задоволява изискванията на нашата парламентарна група. Има обаче един въпрос относно финансовото положение в Гърция. Вие сте били членове, член на, Европе, на Гръцката сметна палата и е, в пръсти информация, че е, сметките на Гърция редовно са били подправени и че Гръцката сметна палата е била наясно с е, тези практики. Въпросът ми е като член на Гръцката сметна палата сте имали възможност да оценявате състоянието на, гръц... на сметките на гръцката държава. Има ли сте възможност от техническа гледна точка да установявате дали тези сметки са верни или не? Защото при оценката си на състоянието на Гърция, Европейската комисия беше принудена да се основава на статистически данни, а не на реалното състояние на сметките в Гърция, което действително създаде редица проблеми. Така че може ли вие като, член, като бих член на Гръцка сметна палата да ни уверите, че в момента няма никакъв проблем с сметките в Гърция? Третият ми въпрос е свързан с вашата независимост. Описахте ни личният си път, описахте ни качествата си, скромност и честност, което е в ваша полза, разбира се. Но въпросът ми е дали се чувствате напълно независим по отношение на гръцкото правителство, тъй като като член на Европейската сметна палата понякога ще бъдете принудени да взимате решения, които се противопоставят на желанията на вашето национално правителство. Така че можете ли да ни уверите, че веднъж назначен на поста ви действително ще бъдете независим от гръцкото правителство? Благодаря, господин Балцитис е следващият оратор. Е, Благодаря ви, господин кандидат. Моят въпрос е малко по-различен от е, въпросите на колегите. Няма никакво съмнение относно вашата професионална квалификация. но всеки член на кандидат за чест в Сметната палата зависи в малка или в по-голяма степен от националното си правителство. Това е напълно неизбежно. Моят въпрос е защо искате да станете член на Европейската Сметна палата? Работата в тази институция е доста техническа по своето естество. И може би няма да ви позволи да изпълните личните си цели – а до момента сте вземали много високо поставени постове в националните органи по одит. Благодаря, господин председател. Господин Милионис, добре дошли в нашата комисия. Предвид моят личен професионален път ми се е налагало да разглеждам редица биографии и мога да ви уверя, че аз бях много впечатлен от вашата автобиография и високо ценя натрупаният от вас опит в редица области и в частност в гръцката сметна палата. И смятам, че вие сте наистина един много добре квалифициран кандидат. Как обаче възнамерявате да запасите своята независимост по отношение на гръцката държава, по особено по почувствителните въпроси, които ежегодно се засягат в доклада на Европейската сметна палата, като например политиката по сближаване и регионалното развитие? Тъй като в тези области в Гърция редовно очите на високо равнище на грешки. Още веднъж благодаря и добре дошъл сред нас. Um Господин Милионис, моля да отговарите на въпросите. Много ви благодаря за тези въпроси. Благодаря ви и за милите думи. Ще започна с отговор на въпрос на госпожа Сендер дали по някакъв начин успяха да допринеса за промяната на методата на работите в Европейската сметна палата. По, по отношение на приходите, започвам от най-лесната част от работата си, моята задача не беше толкова сложна, тъй като всички бяха наясно, че е важно да се подобри приходната част, тъй като съвсем очевидно имаше слабости в тази област. По-сложно се оказа проблемът с екс-анте контрола, т.е. предварителния контрол. Тъй като ние в Гърция бяхме последната държава, членка на Европейския съюз, която въведе системата за предварителен или превентивен контрол. Това се случи преди около 50 е, години. Тогава беше избрана системата на превентивния контрол е, вместо системата на репресивен контрол, тъй като взехме решение, че има структурен проблем в Гърция и че съответно би било по-уместно да има превентивен контрол в страна като нашата. С кризата обаче МВФ ни препоръча да намалим този вид контрол. Имаше обаче разпоредби в Конституцията ни, който забраняваше намаляването на превентивния контрол и моята заслуга беше в изготвянето на законът, пред през 2010 година, който на практика подготви президентският указ, с който се изпълни който, който е изпълнителният акт към този закон. И моята работа беше подготвителната дейност, чрез която а, подготвихме нашата система за излизане от а, дългогодишните и традиции. И в а, точка 8 действително се говори за ефикасността. Ако няма ефикасност, ако не се поставят конкретни цели за постигане, няма как да се измерят и постигнатите резултати. И до 90-та година ние се сблъскахме с този проблем, т.е. ние не знаехме кои са реално ефикасните мерки. И по този начин ние изостанахме от редица други държави членки, тъй като продължавахме да прилагаме много устарели практики. прилагахме система, според която поне на теория самата държавна администрация отговаряше за оценката, но тази система не беше достатъчно добре разработена. А относно одита на постигнатите резултати, това е един метод, който започнахме да прилагаме от 2010 година по искане на Международния валутен фонд. А по отношение на текстовете от 1992 година, там се говори за тъй нареченият нов вид управление. Текстът от 1998 година всъщност отразяваше моят опит на трупан в Европейската сметна палата, макар че това са практики, които вече не са актуални днес, тъй като а, дейността на Европейската сметна палата от тогава се разрасна, одитът на изпълнението се увеличи, тъй като по това време той беше едва в зародиша си. А относно текста от 2012 година, един текст, който е свързан с въвеждането на аудита на изпълнението в Гърция. А сега по въпрос ви свързан с разходите за селско стопанство. Субсидиите за селското стопанство действително са едно от най-сложните досиета, което ни съставаше много проблеми в миналото и което все още си остава проблематично и днес. Първоначално имаше проблеми с лошо управление на средствата, което доведе до много сериозни скандали, а вторият проблем е свързан с липсата на кадастъра. Знаете, че в началото на десетилетието след 2000-та година започнахме процес на изготвяне на кадастър, но и тук се стигна до скандали, свързани с дружеството, което беше натоварено с тази задача. А по това време аз бях ръководител на комисията на Сметната палата, която разглеждаше проектите за отдаване на обществени поръчки и сред тях беше и проекта за договор за изготвяне на кадастъра. Така че от наша страна ние постигнахме необходимият напредък за изготвянето на кадастъра, но тъй като се стига, стигна до засягане на лични и частни интереси и тук има предвид частност работата на топографската работа, се оказа, че изготвянето на кадастъра е един много дълъг и сложен процес, който доведе до редица съдебни искове. А в отговор на господин Оди, на когото би искал да благодаря за любезните думи, и деонтологичен по е свързан с моята независимост. Мога само да ви кажа, че аз самият всъщност съм и магистрат. И като такъв, разбира се, съм независим. А там нататък много, до голяма степен независимостта зависи от авторитета от него зависи дали човек може действително да е независим от правителството си или не. А по време на професионалният си път съм работил и съм се сблъсквал с а, редица министри, редица влиятелни журналисти и сблъскал с тези хора по никакъв начин не засегна моята работа. Така че от моя гледна точка, независимостта ми от гръцкото правителство е гарантирана. А самата сметна палата по принцип се противопоставя на останалите институции. И за това, по дефиниция, ние сме независими. И това е един от ръководните принципи на Сметната палата. А по въпроса за фалшифицираните сметки, бих искал да ви дам един пример. Редица от ам, Проблемите бяха свързани с репресивният контрол. Там имаше случаи действително на измами и стана ясно, че е, имаше и случаи на покодетелстване на членове на семейството. Става въпрос за разходи, които е, са били обект и на превентивен контрол тъй като, както вече ви обясних, при нас все още се прилага морално старялата система на превентивния контрол. Всъщност имаме дълга традиция от 150 години в прилагането на този превентивен контрол и често съм смятали, че когато е на лице превентивния контрол, няма нужда от последващ контрол. Но най-накрая успяхме да преодолеем тази дългогодишна традиция и така, според мен, преодоляхме един от основните ни проблеми. А на въпроса защо искам да стана член на Европейската сметна палата, в а, професионалния си път винаги съм а, се занимавал с а, много а, интересни и амбициозни дейности. Знам, че Европейската сметна палата е една много взискателна институция, че ще изисква много усилия от моя страна, но съм сигурен, че ще ми остане свободно време за заниманията ми, свързани с литература и изобразително изкуство това е много важно, но важно е човек да запази своите лични интереси, за да не загуби своята човечност. А защо е пак казвам, искам да се присъединя към Европейската сметна палата, тъй като преди около 20 години имах възможността да работя като аташе в кабинета на гръцкият член на Европейската сметна палата и от тогава започна моят интерес към тази институция, който през годините се превърна в истинска любов и се надявам, че благодарение на него ще успея да постигна своите цели. Благодаря, господин Скалакакис, за неговият коментар. Действително, годишният доклад на Европейската сметна палата редовно сочи се с пръст проблемите в Гърция, в редица области. Включително и скорошните проблеми. ми се струва, че трябва да си извадим изводите и полките от нашия опит до сега, за да можем да продолем проблемите. Благодаря ви. Я, yeah, Благодаря. Благодаря, господин Милионис. Госпожа Грасле. Благодаря. Аз искам да говоря от мое име. За мен вашата кандидатура е проблем, господин Милионис. Аз не ви познавам добре. Вие казвате, че сте бил а, в а, Гръцката сметна палата и сте присъствал на всички решения, които не са били добри. Аз искам да посоча, че ние, които се отчитаме пред европейските избиратели, аз искам да кажа, на а, нашите избиратели, да бъда в състояние да им кажа, че не сме допуснали грешка с този избор. Искам да знам какви усилия сте предприели срещу проблемите в гръцкото финансово управление? Аз искам да кажа, че имаше такива погрешни решения през 2007 година, през 2010 година. През тези години ние посетихме Гърция през 2007 година поради разходите в селското стопанство. През 2007 година два пъти посетихме Гръцката сметна палата и два пъти видяхме една сметна палата, която нямаше никакво желание наистина нямаше никакво желание да изпълни ролята си. Така че за мен е, е проблем факта, че вие сега сте предложен като член на Гръцката сметна палата. Тук аз искам да попитам какво сте направили вие лично. Ние имаме 385 бюджети в сенка, т.е. бюджети извън е, официалния бюджет и тук наистина се губи погледа върху действителните дългове. Аз не искам да създавам впечатление, което е погрешно, обаче за нас темата Гърция е изключително важна, защото във всяка държава членка тази тема играе много голяма роля. Ние виждаме как е, европейската солидарност страда от това, че определени неща просто са допускани от нас много дълго време. При второто ни посещение, което беше през май 2010 година, трябва да кажа, че впечатлението ми не беше кой знае колко добро. И винаги е, то е било такова. Там е, са хора, които от 3-4 седмици са назначени и казват, ние не сме отговорни за това. Идваме след 5 години, виждаме нови хора, твърдят е, до сега не беше добре, сега ще бъде добре, просто вие сте присъствал на цялата тази игра. Така че аз искам е, много повече е, убеденост, много повече доверие да вдъхва една такава кандидатура и затова много ви моля, убедете ме. Обедете ме, аз погледнах индекса за корупция на Transparency International на Гърция. Вие сте след Джибути, Колумбия и Свазиленд. Тоест, как вие по какъв начин сте бил конфронтиран с корупцията. Аз виждам, че вие сте изпълнявали функции извън Сметната палата и мисля, че наистина ще трябва да се посветите изцяло на подобна функция. Въпросът ми е, защо не се опитахте по някакъв начин да спрете целият този ужас и ако да, какви стъпки сте възприели? Благодаря. Господин Милионис, може би ще отговорите направо. Е, Θα ήθελα να απαντήσω στι ερωτήσει σα. Ω εξή, καταρχά, δεν είμαι πρόεδρο. Απλώ προείδευσα λόγω αρχαιότητο σε ένα τμήμα. Ε, πρόεδρο είναι άλλο. Говорил на въпроса и последния начин. Аз не съм бил председател на сметната палата, бил съм, ръководил съм звено и съм бил съветник. Сега, какво предприехме за разрешаване на финансово финансовата криза. След 2010 година. Не, тук в, казва госпожа Гресле, в документите пише друго. Така, какво направихме? Защо не сме предприели нищо ми, може би, защото в качеството си на сметна палата не сме били в състояние да предприемеме някакви действия. Ние можехме да контролираме само редовността и е, законосъобразността на дейностите. Е, ние нямахме е, право да извършваме одит на изпълнението. Просто по закон такова право не ни се полагаше. Така че е, ние ние се опитахме към одита да добавиме и компонент е, одит на изпълнението, но Министерството на финансите е, е, ни забрани да извършваме този вид дейност. Така че ние не можехме да провериме над, надежността на данните на информацията. До днес е, бива, биваме обвинявани в това, че не можеме, че не правиме нищо. Но повярвайте ми, е, ние бяхме с съвързани ръце, сметната палата не, може, не можеше да извърши нищо, тъй като в Гърция до 2010 година не съществуваше понятието вътрешен одит а, неща, които са естествени във вашите страни. През а, а 2009 година имаше избори и тогава дълга беше а, практически предвидения в Мастриския договор. Една година по-късно а, и дългът беше се увеличил с 10 пункта. Европейската комисия каза как не знаете какви са цифрите. Но а, ние не разполагахме с а, тези цифри, не разполагахме с а, методи за действие. Така че отговорността, която ни приписвате, ние не можем да я поемеме. Ние просто нямаше как а, да, а, да действаме. А самият аз работих по въпросите свързани с корупцията. Аз след, следа отблизо показателите за корупция. Е, писал съм статии на тази тема и е, повярвайте ми, съвсем не съм е, горд с това, че моята страна се наред, нарежда редом с Джибути, Джибути по е, показатели за корупция. Това в никакъв случай не ме радва. А що се отнася до а, контрола ex-ante, предварителния контрол, който извършваме, аз съм бил. Съм, съм, съм бил. А обект на натиска Една, една от заинтересованите страни при един договор ми предложи пари и аз казах, моля, приберете си е, куфърчето, защото в противен случай ще е, се обърна към е, полицията. Надявам се, че ви убедих в моята независимост тук ще трябва да задълбочим малко дискусията, господин Миронис, защото възниква един въпрос. По принцип, Гърция от 30 години е член на Европейския съюз, даже 40. И ако правилно съм ви разбрал, поради което задавам моя допълнителен въпрос, вие твърдите, че Гръцката сметна палата по правни и фактически причини не е била в състояние да извършва одит на бюджета на Гърция по начин, който изключва неправомерно разходване на средства и е, който да предотвратява проблеми, които сега бяха открити от тройката. Така че, ако правилно съм ви разбрал, гръцката сметна палата по правни и фактически причини не е била в състояние да извършва редовен аудит финансов одит на финансите в Гърция. Ако това е вярно, за мен възниква въпроса дали изобщо а, е, на държавата членка Гърция трябва в бъдеще да се предоставят европейски средства. Wie, wie sehen Sie denn das? Как, е, какво мислите вие по този въпрос? Как виждате нещата? Е, Прагмати, πράγματι, проедре, Елада η Ελλάδα είναι πολλά χρόνια. Είναι από το 81 μέλος της... От е, Гърция е член на Европейския съюз от дълги години, от 1981 година. Тоест, повече от 30 години. Къде е мястото на Сметната палата в Гърция? Да, прави сте не по, а, поради нормативни пропуски и по традиция компетенцията компетенциите, правомощията на Гръцката сметна палата бяха доста ограничени. На практика сметната палата не можеше да упражнява дейностите, за които говорите. Но това не означава, че Сметната палата не изп... из... изпълняваше своята функция, що се отнася до изпълнението на бюджета. Но цялата, цялостната система на контрол – е така структурирана, че становищата на сметната палата не бяха разглеждани и с тях не се запознаваше гръцкият парламент. Е, Впоследствие нещата се промениха и е, по-настоящем становищата на Сметната палата се разглеждат от съответната компетентна комисия на гръцкия парламент. Но, но това съществува от съвсем скоро. Е, в миналото нашите становища всъщност не водеха до значителни и до осезателни последици. Да, прави сте да зададете въпроса какво правихме през всичките тези години, откакто сме членове на Европейския съюз. Да, понякога контрола над европейските средства беше нещо като гротеска. Голям, голяма част от, пом, от помощите е, бяха е, освоявани без да съществува на практика един една добра система за вътрешен контрол. И, и на практика тези помощи поставаха в един бездънен кладенец. Абсолютно сте прави, като повдигате този въпрос и сте прави, че може би Гърция трябва да бъде лишена от европейски. Тези изслушвания стават все по-интересни и по-интересни. Аз не исках да задавам въпрос, свързан с структурните фондове, но тъй като не познавам, питам комисията в момента, пук, пук, пук. струва ми се, че в процеса на присъединяване на преговорите се разглежда системата за бюджетен контрол. Това означава, че в момента на приемането на Гърция комисията не е свършила своята работа. Може би в процеса на преговорите комисията е приела една държава членка без да провери дали се прилагат е, мерките и инструментите за последващ контрол, контрол експост и същевременно не, не е направен обстоен преглед на инструментите, свързани с съответния бюджетен контрол държавата членка. Госпожа Геслер. Благодаря за отговорите и за ангажираното ви отношение. Знам, че ситуацията за вас е сложна. Но повярвайте ми, ситуацията е сложна и за нас. Аз по време на двете посещения в Гърция мога да кажа следното, че всъщност през 2007 година Причината за посещението беше, че системата Аякс не беше е, въведена, така че Гърция е получавала 10 години без да е въведена тази система. Госпожа Фишербол за първи път е, се конфронтира по-сериозно с този проблем и ние с нашето посещение помогнахме много, защото е, казахме, че е, край, ако това не го направите след две години, през 2010 година посещението е, установи, че около 3,1% имаше грешки, тъй като системата беше имплементирана. През 2010 година е, се срещнахме с е, ситуация, при която имаше палит на Гърция. Структурните фондове, да, за тях твърдяхте, че всичко върви много добре. След това ние Напуснахме разговорите. На вечерата четох Вестник Монт, е, където имаше интервю с гръцкия финансов министр и казах, той казва, че през 2010 година тези средства са били изхарчени за автомобили и за басейни. Аз искам да попитам в каква форма гръцката сметна палата е контролирала е, разходите по структурните фондове и в земеделския сектор. И освен това имам още една е, загриженост. Много ви моля, не възприемайте лично това, което казвам. Аз не ви познавам лично. Гърция а, получава 95% съфинансиране от Европейския съюз. Фактът, че тези средства не са били използвали правомерно, ние сега го наградихме по някакъв начин. Сега, какво е вашето мнение за това съфинансиране? Имаме е, стотици проекти, по които нямаме никакви сведения. Имаме, е, казах, много такива проекти и аз е, съм загрижена, че поради съфинансирането личния принос на Гърция е още по-малък сега. И естествено, вашата позиция във бъдеще ще бъде много важна, защото ние в никакъв случай няма да приемем гръцкия член на Сметната палата, независимо кой е той, ще се опитва да прикрива нещата и няма да получаваме достоверна информация от Гърция. To... Благодаря много. Още един и след това ще трябва да приключим. Господин Епинг, имате думата. Господин Епинг. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. В биографията на нашия кандидат виждаме, че между 96 и 97 година той е бил е, помощник, асистент на члена на, грец, на Гръцката сметна палата, на гръцкият е, член на сметната палата. Господин Кълпопис ли беше по това време е, член на сметната палата? господина Коцуполус. Така че, ако греша, моля, поправете ме. Аз работих между 2004 и 2007 година в каби, кабинета на комисар Калас. И, и там получихме сигнал, анонимен сигнал от един член на екипа на гръцкият, гръцкият член на сметната палата. Оказа се, че гръцкият член на сметната палата си е присвоил част от заплатите на своите помощници и трябваше да им ги върне по-късно. Okay, не, после ще отговорите. А, господин Милиони си имате. Πράγματι, κύριε Οντή, το ζήτημα των διοικητικών... Да, наистина, господин Оди, има сериозен проблем с административните структури в Гърция. В момента не съществува вътрешен контрол и това е основният проблем. И така е възможно част от а, отпуснатите средства да са се загубили някъде по пътя. Но днес положението е различно. Подобни практики останаха в миналото. А по въпроса за всичко казано от госпожа Гресле, държа да ви уверя, че ние извършваме вторичен контрол, а не първичен. Първичният контрол се осъществява от Министерството на финансите. Съществува специфичен отдел на Министерството на финансите, което отговоря за контрол на дейностите, които са в процедура на съфинансиране. И оттам нататък се, след този първоначален първичен контрол се стига до вторичният контрол от Сметната палата. И ми се е случвало да изисквам връщане на средства, може би дори съм го правил по-често, отколкото по-голямата част от моите колеги. Когато сте изправени пред големи структурни проблеми, като проблемите в Гърция, разбира се, тези проблеми се отразяват върху равнището на съфинансиране, но това е проблем от политическо общество, А ние в Сметната палата се съсредоточаваме върху нашата собствена работа. Нищо съм чул, нищо подобно съм чул за, госпо, за госпожа Николао, отказаното, като казаното господин Епинг. Аз бях ам, помощник на покойният господин Андро Цуполос. А относно госпожа Николао, Нищо не съм чувала за подобен случай. Не знам какъв е този скандал с заплатите, но знам, че тя имаше някакви трудности и се стигна до, юридичес... до правна процедура за отнемане правото и на пенсия, но не знам какво се случи точно с нея. А по въпроса, а относно господин Андрацуполус, мога да ви уверя, че това беше един много сериозен човек, който не идваше от Сметната палата, а беше правен помощник на държавна институция. Благодаря накрая докладчика госпожа Сендер. Благодаря, господин председател. Малко е трудно да а, направя обобщение. Не можете да бъдете отговорен за всички проблеми в економиката и изобщо проблеми от структурно естество в Гърция. Сега трябва да отговаряте като човек, който носи отговорност за това, като че ли сте министър-председател на страната или всички министър-председатели на вашата страна, които са били такива от присъединяването ми към Европейския съюз. Вие не сте бил а, ръководител на отдел в Сметната палата. Важно е да се проведе този дебат, за да видим как може да тече сътрудничеството с различните сметни палати, да се придържаме към определени норми и да се извърши хармонизация, така както е представено на страница 15 от вашия доклад. След чутото от вас мога да установя, че от 2010 година, т.е. от момента на влизане в сила на този закон, съгласно който Гръцката сметна палата изплаща, изпраща докладите си в парламента и те се обсъждат там. Т.е. това всъщност е основна предпоставка за извършване на финансов контрол. С други думи, представителите на закона взаимодействат с представителите на народа и тук не трябва детето да се изхвърля заедно с люлката, но в действителност комисията вероятно не е започнала процедура за започване на започнала процедура за неизпълнение на основните договори е, срещу Гърция, а също и срещу моята страна, например, критериите е, за задлъжнялост. Ние също сме страна, която има дългове, е, но в случая мога да кажа, че не отговаряте вие лично за економическото състояние в Гърция, вие носите само отговорност за това да покажете какви недостатъци съществуват в Гръцката сметна палата и как следва да се действа, за да може да бъде подобрена системата. Вие не сте изкупителната жертва и сега, когато се явявате като кандидат от името на Гърция, е важно да се подчертае, че наистина разговор като този трябва да се води много открито. Това е въпрос на диалектика. Трябва да се познават много добре недостатъците в страната и да се притежава добра воля те да бъдат отстранени. Това е важно за един кандидат и мога да посоча, че Гръцката сметна палата трябва да съдейства на Европейската сметна палата. И това е основна задача, така че ние да можем да упражняваме един ефективен контрол. Подкрепяме вашата кандидатура за този пост на бъдещ член на Европейската сметна палата от името на Гърция, но с какви конкретни стъпки вие желаете да започнете, за да могат тези въпросителни, които стоят пред вас, които стоят пред нас по отношение на контрола на гръцките финанси да бъдат устранени във връзка с субсидиите и използването на европейските средства, как можете конкретно в деня на встъпване в длъжност, ако бъдете избран, бихте предприели като конкретни стъпки от този първи ден, за да могат да бъдат създадени необходимите инструменти и да се внесе принципна промяна във вашата страна и в Европейския съюз. Благодаря. Давам думата на заключително изказване на господин Милионис. E Благодаря ви, госпожо Аяла Сендер. Благодаря ви за казаното току-що. Думите ви действително са успокоителни, но аз се чувствам отчасти отговорен за случващото се в моята страна, защото ако нещо не върви добре в обществото, в което живеем, то отчасти и аз нося отговорност за това. Ако получа вашето положително становище за номинацията си, Първо, по отношение на връзката ми и ролята ми в Европейската сметна палата, струва мисля, че моята роля ще бъде сравнително ограничена. Тя ще бъде по-скоро оптично естество, отколкото а, професионално. Говоря за връзките ми с Гръцката сметна палата. Ако като член на Европейската сметна палата аз можех по някакъв начин да повлияя на ръководството на Гръцката сметна палата, за да промени тя структурите си, то бих го направил с удоволствие. Защото най-важното в Гърция в момента е да се излезе от е, безкрайните правни спорове и да се премине към един етап, в който се гледа по-реалистично, по-прагматично на нещата. правната рамка в Гърция е на лице, съществува и воля да започнат реално да се прилагат одитите на изпълнението. А по отношение на отношенията ми с вашата парламентарна комисия, те се вписват в, рам, в една институционална рамка. Европейската сметна палата е свързана с Европейския парламент, тъй като именно парламента поиска създаването на палатата. Така че нормално да имаме редовни, искрени, ползотворни връзки с вас. Благодаря, благодаря на господин Милионис е, за отговора на въпросите. С това приключваме изслушването на господин Милионис. Благодаря ви и е, до скоро. Καλή σας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 Дами и господа, сега искам да поздравя сред нас най-сърдечно кандидатката на Франция, госпожа Даниел Ламарк. и да я помоля да представи своето становище. Добре дошла и ви давам думата. Господин председател, дами и господа членове на Европейския парламент, благодаря ви за тази възможност да ви се представя. За мен е огромна чест да участвам в това изслушване пред вашата комисия. Както видяхте от автобиографията ми, професионалният ми път е изцяло свързан с одита на управлението на обществените средства в рамките на франската държава. Имах възможността да се занимавам всяка всички аспекти на одита, едита на редовността, включително и последващите средства, както и одита на изпълнението, който от 2008 година се превърна в една от основните цели на Сметната палата в услуга на парламента в продължение 15 години отговарях за самият контрол. В продължение 10 години бях председател на регионални сметни палати. В момента изпълнявам тази функция в регионална сметна палата Прованс, Алпи, Лазурен бряг. Също така имах възможността да диверсифицирам дейностите си в рамките на франската държава, тъй като често магистратите на Френската сметна палата изпълняват и други функции поради доброто си познаване на устройството на френската държава и поради своята статут на независимост. Така, например, съм бил председател на а, една на управителния съвет на една от водещите школи в сектора на здравеопазването. Участвам също така и в редица обучителни семинари и друг вид семинари с правно естество. Паралелно с това, тази моя дейност, непряко свързана с аудита, ми донесе много нови знания. Както вече казах, в следната дейност имах възможността да изпълня всички функции на контрола от първоначалното програмиране до връзката с медиите. Програмирането е свързано с избиране на целите и на дейностите, които са най-уместни, търсене на най-доброто най съчетание между целите, които се поставят и ограничените средства, с които разполагаме. Ръководството трябва да съпътства всички важни елементи на контрола, а именно планиране на одит, одита, избиране на най-добрите методи за намир... постигане на най-добри резултати, надзор над самият контрол, изготвяне на екипите, спазване на определените срокове и гарантиране на качествени резултати. Моята цел е да се гарантира възможно най-добро качество на извършната от нас работа и постоянен стремеж към увеличаване на това качество. И ми се струва, че ще мога да използвам тези натрупани професионални качества в Европейската сметна палата, ако а, ми доверите тази чест с огромно нетърпение очаквам тази възможност да работя в рамките на европейските институции. Винаги съм се стремила към, се стремяла към обмян на опит с на международно равнище, тъй като много може да научим от останалите. Отговарях с, за комисията на Франската сметна палата за връзка с европейските институции и винаги сме стремяла да подобрявам връзките ни с Европейската сметна палата. Също така отговарях за връзката на е, Френската сметна палата с международните институции на Интусай и ИСАЙ, както и с 45-те сметни палати на страните, които са членове на, на Организацията на франкофонията. Винаги съм съобщала колко важна е подкрепата, която може да, да окаже нашата сметна палата към други държави и сама се убедих колко важна е ролята на Европейския съюз в тези делегации. Винаги съм поддържала много тесни връзки с академичните среди, чрез редица публикации и винаги съм смятала, че публичното управление, поради своята сложност, трябва да обхваща много области и за това познания по право, по финансово управление, по социални науки са полезни за разбирането на цялостното публично управление. И накрая бих искал да се спра на един важен за вас въпрос, а именно независимостта. През целият си професионален път съм била независим магистрата, член на една независима институция, Сметната палата и за тази институция независимостта е от ключово значение. Моят статут на магистрат и принципа на несменяемост, който е свързан с него, ни защитава. Колегиалността при взимането на всяко едно решение гарантира нашата обективност. Всички наши е, коментари са обществено достояние и са насочени преди всичко за гражданите. Въпреки това обаче аз съм твърдо убедена, че независимостта не се свежда само до статута. Това е една практика и една култура на работа, която се изгражда с опит. И винаги съм смятала, че за да бъде бъде наистина човек независим, трябва да се защити, трябва да не, до, не допуска предразсъдъци и стереотипи и не бива да се подчинява на мнението на трети страни. Ето защо винаги много съм държала на всякакъв вид обучения, които могат да ни помогнат да подобрим методите си и да подобрим връзките ни с партньорите ни, включително и в чужбина. Човек не остава независим, затваряйки се сам в себе си, а чрез постоянен обмен. А една контролна институция, каквато Европейската сметна палата, следва да работи в тясно, постоянно сътрудничество с Европейския парламент, за да може контролът, осъществяван от сметната палата, да отговаря на очакванията на гражданите ако парламент ме удостои с доверието си, като член на Европейска сметна палата, ви обещавам да поддържам близки контакти с вас и винаги внимателно да изслушам всичките ви очаквания. Благодаря ви. Merci euh, beaucoup, Madame Lamarck. Jetzt kommen wir zur Diskussion. Пристъпваме към дискусия, респективно към въпроси, кой желая да започне. Докладчика, моля. Госпожа Сендър. Благодаря. Сърдечно добре дошла, госпожо Ламарк като кандидат за позиция в Европейската сметна палата. Радвам се, че вие сте номинирана от вашата страна, защото си мислех първоначално за равенството между половете, в смисъл, че а, сега а, наистина е отдадено предпочитание на женския пол, тъй като в този сектор няма толкова много жени. Така че сега можем да говорим за малко по-добър баланс в една институция, която е изключително важна за цялото общество. Вие имате впечатляваща биография. Аз проявявам интерес най-вече към вашата дейност като председател на Френската сметна палата в този регион около Марсилия. И е важно също така да се помисли за възможно подобряване на профилите на кандидатите. При бъдещи кандидатури и мисля, че е добре, че вие сте изпълнявала такава длъжност. Втория въпрос, как изглеждат нещата с борбата с корупцията в Марсилия. Там има много а, тежка ситуация по отношение на корупцията в политическия живот, така че как вие сте действали в рамките на вашите възможности и как по силата на вашия опит може да се води ефективна борба с корупцията. Защото публичното мнение, общественото мнение поставя на един пиедесетал умишлени действия, пропуски, измами и трябва нещата да бъдат поставени на местата им и да се спре с тези престъпни деяния в рамките на професионалния ви опит. Вие споменахте за огромна картография в публичния живот и като представителка на Сметната палата е важно е важно, важно да имате е, интуиция къде са рисковете за бъдещи грешки, как може да се противодейства превентивно, е, т.е. в рамките на действия екс-анте. Това е една от е, големите дискусии, които се водят тук и е важно да бъдат очертани рисковете, да има такава картография на рисковете. Вие говорихте за професионализацията на различните длъжности в Сметната палата. Много е важно това в е, днешния дебат за бъдещето на Европейската Сметна палата трябва да бъдат създадени по-ясни профили на кандидатите за Европейска сметна палата. Това е един от проблемите. Вие казахте, че това трябва да бъдат експерти в рамките на одита. Те трябва да имат университетско образование и също така трябва да бъдат специалисти които са и политически ангажирани, защото Европейската сметна палата много често взема решения, които са с много голямо политическо значение. И различните камери и длъжности в Сметната палата, които сте заемали, вероятно са обогатили вашия опит и сега как искате да използвате този опит в рамките на Европейската сметна палата? Също така бихте ли споменали нещо за вашите способности да действате активно в сфери, където Европа има засилен интерес? Nos abriría una ventana hacia trabajo precisamente con, eh, con... Така че е, да може да се осигури и сътрудничество с, с е, сметните палати на други страни извън Европейския съюз, например Тунис, е, малко да се засилят действията с страните в непосредствена близост до Европейския съюз от гледна точка на независимостта. Вие Проявявате ли готовност да започнете малко по-широк дебат с различните институции и организации за помощ за развитие, т.е. да се подобри сътрудничеството в тази сфера, защото сега е особено важно да се засили сътрудничеството между Европейската сметна палата и Европейския парламент. В вашето кратко експозе аз чух, че вие сте в състояние да насърчавате това сътрудничество с парламента, но бихте ли могли малко по-ясно да представите това от интереса на европейските граждани? Благодаря, госпожо Демар. Благодаря ви ще се опитам да отговоря първо на първите два въпроса. Идентифициране на рисковете и рисковете свързани с корупцията като цяло. В упражнението на контрола, било то в националните институции или Европейската сметна палата, става дума за рискови ситуации, тъй като ем, става дума за огромни е, количества средства също така и важни, важни договори, организиране на обществени поръчки. Така че това са предизвикателства, това са големи цу, суми. Нека не забравяме, че о, местните органи на властта във Франция управляват три четвърти от а, средствата, свързани с отоплението, канализацията, инфра... всякакъв вид инфраструктури, здравеопазване и така нататък. В доклада на сметната палата се изтъква, че организирането на обществени поръчки е, много често е, е става е, така, обекти, жертва на грешки и така че трудно, трудността в Европа идва от съвместното управление. От една страна от държавите членки, от друга страна от европейските институции. И държавите членки са унези, които трябва да бдат е, е, за е, намаляване на риска и трябва да работят в тясно сътрудничество с контролните органи. Регионал, националните и регионалните контролни органи трябва между да споделят най-добрите практики за борба с риска от корупция. Говорили сме многократно на семинари. Знаете, че в, на европейско равнище съществува орган, а, който а, включва регионални органи за контрол. В рамките на този форум те обменят най-добрите практика и там става ясно наистина, че организирането на обществени поръчки е основният източник на рискове за корупция, както и отклоняването на публични средства за частни интереси. Така че мисля, че Отговорите са ясни, може, може би не точно отговорите, а по-скоро методологията е ясна. Тя почива на тясно сътрудничество с държавите членки, за да могат държавите членки да създадат ем, и ем, превърнат в напълно функциониращи на органи за контакт контрол и надзор, като, като сътрудничеството се задълбочава чрез мрежи и контактни групи за създаване на ефективни инструменти за контрол. Спрях се наистина по-специално на борбата с корупцията в региона Алп-Лазурен бряг. Е, там работих в е, тясно сътрудничество с съдебните власти, за да получа допълнителни информации относно органите или предприятията, които по принцип могат да бъдат обект на корупцията. Защото когато се извършват одит, човек априори не знае, не знае е, с какво може да се сблъсква. Е, си, същ, същевременно не може да се разчита само на сигнали. Аз получавам около 80 сигнала годин, годишно, като много често е, много, много от тях са наистина необосновани или това са просто понякога така малко е, емоционални реакции на гражданите. Но, наистина, обществените поръчки и някои отрасли, които са по-широко завзети от мафията, е, са потенциални е, източници на корупция. Така че чрез това са методите на сътрудничество, които би трябвало да се развиват. Да, знаеме какъв е отговор, но този отговор трябва да има по-конкретно изражение. Що се отнася до професионализма и професионализирането? Доколкото знам, Сметната палата разполага с механизъм за допълнително обучение и свързани с професионалните норми и непрекъснатото развитие на дейността, за това струва ми се, че трябва да, да бдиме, защото новите технологии, новите развития да бъдат непременно обяснени, разяснени. Когато не познаваме някак, няк, нещо, да се обърнем към чужда експертиза, за да почерпиме знание от там. Вие спомен, споменахте и нашето партньорство с трети страни, по-специално с страните от е, Северна Африка. Знаете, че Франция играе роля на координатор в рамките на страните от франкофонската общност. Е, тази общност е едно е, много активно, активен форум за работа, за подкрепа от една страна на институции от тези страни и създаване на институции, които по-нататък ще, ще търсят мястото си а, в а, обществото. Знаете, че някои от тези институции са а, много уязвими или а, понякога са а, обект на натиск. Е, знаете ли, критерии за демокрация е дали дадена страна е, публикува публикува е, и прави публично достояние докладите на сметната си палата. Някои публикуват, други публикуват резюме или а трети не публикуват нищо. В момента, в който бе извършена революцията в Тунис, е, бе е, обнародван по интернет доклада на Сметната палата. До този момент се публикуваше едно кратко резюме. Така че е, тук не става дума само за е, сътрудничество между страните от юга и страните от севера. Става дума също и за да се развива сътрудничеството между а, третите страни, между юга-юга. В Марокко бе създаден един форум за подпомагане на институциите от страните на юг от Сахара. Разбира се, е, Европа трябва да създаде една структура, която да подпомага тези страни, да подпомага развитието на институциите, но същевременно да, пом- да помогне тяхното интегриране в международните мрежи. Мисля, че да подкрепяме създаването на подобна интеграционна мрежа е най-важното, най-доброто, което можем да направиме. Защото когато има някакъв проблем, ние можем да се намесим и да кажем, че тук има някакъв, а, някаква наредност. Като, като, като например, когато е, сенегалският е, президент е, реши да създаде сметна палата като с ограничени правомощия, то тогава Европейския съюз, Световната банка, Международния валутен фонд и Франция изразиха своето несъгласие. Франция във Франция системата не е парламентарна система и сметната палата не е агенция, която да работи в тясно сътрудничество или която е назначена от парламента и също така няма преки връзки с парламента чрез главния аудитор, както това става в Великобритания. Въпреки това обаче, през последните години сме свидетели на много по-тясно сътрудничество между Сметната палата и парламента по искане на парламента, за да може поискане на парламента, тъй като парламента би искал да усъвършенства своите методи за по-добър контрол върху изпълнителната власт. Така че това сътрудничество се задълбочи от 2001 година, след това е, след 2006 година и въвеждането на е, реформи в е, бюджетното управление, тъй като парламента е, поиска и получи повече правомощия за контрол над изпълнението на бюджета и също има и правомощия да изисква от Сметната палата да провежда разследвания. Тази дейност представлява в момента около 15% от общата длъжност, да, до общата дейност на а, Сметната палата и по този начин участваме по-активно в работата на парламента, като се има предвид, че ние нямаме един единствен събеседник в парламента, т.е. дадена комисия, а четири. Разбира се, информацията, която са се изисква и, и отношенията а, трябва да бъдат а, кодифицирани, както това съществува в Съединените щати. Тоест, иск, искането за разследване или за анкета, която да бъде извършена от Сметната палата, трябва да спада в рамките на нейните правомещия. Съответното разследване или анкета трябва да има един определен обхват, а не да този обхват да бъде прекалено широк. Струва, струва ми се, че би имало много по-добра, много по с би имало съвършенстване на дейността, ако съответните е, национални парламенти е, изискваха от е, сметните палати на своите е, страни да, из, да извършват повече анкети, свързани с европейски въпроси, европейски е, субсидии. Струва ми се, че е, по, по този начин е, можем да интегрираме цяла, цялата си работа и да е насочим повече към, да, тя да има повече европейска насочка. Благодаря. Сега преминаваме към втория кръг от въпроси. Мисля, че отговорите в първия кръг бяха много изчерпателни. Господин Оди. Президент. Благодаря ви, господин председател. И аз на свой ред, госпожо Ламарк, от името на групата на Европейска народна партия бих искала да ви, да ви приветствам с добре дошла, да ви благодаря за изказването и не вече да ви поздравя за много качествената кандидатура, направена от френското правителство. Нямам много въпроси, свързани с качеството на вашата кандидатура. Имам един въпрос относно вашия възглед за връзката между Европейска сметна палата и националните контролни органи. Аз лично поставям този въпрос много отдавна в нашата комисия. Едно от желанията на нашата комисия е да изискаме от националните правителства декларация. Предполагам, че никога няма да може да постигнем това нещо всъщност. Но би било полезно да участваме по, да, да се сътрудничим по-тясно с националните контролни институти. Първо, защото те играят много важна роля в ам, веригата на одита, докато една декларация от, национално, от централното правителство ще има много ограничена стойност. Моят въпрос е свързан с а, съвместното управление, тъй като това е една от области, където има най-високо равнище на а, грешки. А ние сме една от институциите на Европейския парламент, която действително а, в този конкретен случай наша последната дума по отношение на освобождаването е отговорност за, за бюджета. И всъщност парламента е натоварен с двоен контрол, кон, политически контрол и бюджетен контрол. И в това отношение Европейска сметна палата на практика е един вид изпълнителното звено на парламента по отношение на бюджетния контрол. Разбирам от вашият е, изказване, че вие сте съгласна, за това колко е важно да има връзка с националните културни институти и факта, че те трябва да могат да се намесат по отношение на съвместното управление, но разбира се с съответните съображение и с съответните превентивни мерки, които вие много по-ясно ги обяснявате в сравнение с казаното от господин Милионис, тъй като той предлага, че ще и е просто националните контролни институти да могат да се намесват пряко и да контролират пряко съвместното управление, но това е невъзможно, тъй като тук говорим за европейски средства. Така че ние, нашата цел тук е да включим по някакъв начин националните контролни контролни институции в европейската верига на аудита. Така че в рамките на съвместното управление, кажете ни каква е ролята на националните институти, които биха могли да предоставят на своите собствени правителства удостоверения и заключенията от аудит за съвместното управление. А от нататък нашата препоръка е съветът да допринесе за процедурите за освобождаване по отговорност чрез тези заключения на националните органи по съвместното управление. И последният въпрос е свързан с междуправителствените връзки. С кризата държавните правителствени ръководители пристъпиха към поредица от междуправителствени решения, използвайки различните процеси и възможности в рамките на Европейския съюз. Аз обаче лично се чувствам доста изолиран, тъй като Европейската сметна палата в някои случаи излиза с заключение от 20 та леда, т.е. почти никаква информация няма. Под година след година ние отказваме да освобождаването от отговорност на съвета, без да знаем каква са последиците от този факт. А за Европейската комисия най-редовно имаме стотици страници заключения от Европейската сметна балата и ние винаги освобождаваме от отговорност. Аз така и не съм наясно, след като прочетох девете становища на връзка с малата, дали нейното становище в крайна сметка е положително или отрицателно освобождаването от отговорност тази година. Така че как вие гледате на тези междуправителствени отношения? Така, например, по отношение на Европейската служба за външна дейност ни се казва, че може да контролираме административната част, но не и оперативната дейност на службата. Така че въпросът е кой точно носи отговорност в такива случаи, дали ние, дали Европейската сметна палата или националните контролни институти, дали това е тема, която следва да се която следва да се заинтересуваме. Аз лично съм доста объркан и държа да ви призная, че ние, членовете на Европейския парламент, действително бяхме шокирани от отказа на правителствата да може да контролираме европейският механизъм с Европейския фонд за солидарност. Това е един фонд с огромни средства. Говорим за 7 милиарда евро, които са под контрола само на частен аудитор. Това просто не е сериозно отношение. А Европейската сметна палата прие една една процедура за предоставяне на, на, на бележки, която според мен е доста абсурдна. Така че аз смятам, че действително този вид инструменти за междуправителствено сътрудничество могат да бъдат обект и на финансов и на политически контрол. Благодаря. Ако няма други изказвания, искам да дам думата на госпожа Лемарк за отговори. Въпросът за съвместното управление и за възможно най-добрият контрол на общностите дейности е един много сложен въпрос. Отчасти имаме отговор на този въпрос, а други аспекти все още остават неразрешени и парламента, и сметната палата твърдят, че различните механизми, които бяха създадени, не дават очакваните резултати. Така че ясно е, че се сблъскваме с един случай, при който дейностите, които се извършват в дадена държава, се са под контрола на компетентните органи на съответната държава членка. А Европейската сметна палата не може да оказва контрола върху тези национални аудитни органи. Така че от аудитна гледна точка има професионални гаранции, свързани с националните органи. Трудно е обаче да се каже до каква степен държавите членки могат да се ангажират за доброто функциониране на тези механизми. Това беше и целта на националните декларации. А относно националните контролни органи, те, както знаем, нямат правомощи по отношение на бюджета на Европейския съюз. И затова много трудно те могат да бъдат включени в процеса на контрол, освен ако те не станат подотговорни на Европейската сметна палата, който да бъде основният одитен орган и който да се ам, основава на заключенията на вторични аудитни органи, т.е. националните органи. В този случай обаче един вид е, ще, Европейски съюз ще се превърне в е, една голяма корпорация, която ще, действ, която ще има централно управление в е, Брюксел и филиали в държавите членки, което разбира се е напълно абсурдно. А, възоснова на познанията ми свързани с Франската сметна палата, Та мога да ви кажа, че тя работи с по-различни механизми. Тоест тя не работи и на годишен принцип, а на многогодишен принцип. И в рамките на годишния доклад за 2012 година, например, беше направена оценка на изпълнението на Фонда за солидарност в Франция, но оценката беше за период от 6 години. Така че има проблеми свързани с годишната процедура и годишното освобождаване от отговорност на бюджета. И от друга страна трябва да има и сътрудничество по отношение на многогодишната изпълнение. И ми се струва, че по-скоро такъв вид сътрудничество на многодишна основа трябва да се търси в сътрудничеството по отношение на одита на изпълнението. И това би било според мен и подход, който трябва да се възприеме на европейско равнище, т.е. одит на програмни периоди, тъй като самият бюджет на Европейският съюз е, работи чрез многогодишни финансови периоди и така трябва да се добави този, този одит на програмните периоди към специфичните доклади с обжаване на отговорност, които са за всяка година. Тук действително има някакво разминаване. и Проблемът не е непреодолим, просто всеки трябва да действа там, където може да бъде най-ефикасен. А относно междуправителственото сътрудничество, вие самият казахте, че има един основен важен въпрос. Е, говорим за контрола върху Европейската служба дейност, но като цяло се поставя и въпроса за много по-сложните нови финансови инструменти. Станахме свидетели на появата на редица нови инструменти. Някои засягат еврозоната, други еврозоната и някои отделни държави членки, трети засягат целият Европейски съюз. Някои са между правителствени бяха създадени чрез междуправителствени договори, други са записани в европейското законодателство, трети би следвало да, бъд, да станат част от европейското законодателство на по-късен етап. Благодарение на всички тези механизми, Европейския съюз в крайна сметка успя да реагира адекватно и своевременно на кризата. Ако обаче разгледаме по-внимателно тези механизми, си даваме сметка, че те са много различни, но имат една обща характеристика, а именно те излизат от общата правна рамка на договорите, не попадат под контрола на Европейският парламент и на обществените а контролът, който се оказва от страна на обще другите публични органи, в част за Европейската сметна палата, е доста ограничен. Да, има един член на Европейската сметна палата, членът от Германия, който е в, в надзорният съвет на Европейския механизъм за стабилност, но тук се сблъскваме с една трудност, която познават различни държави членки и във Фран... в частност Франция, а именно, че много трудно се контролират подобни финансови организации. Във Франция Сметната палата контролира на Френската Централна банка, което не винаги е лесна задача. Не от всички държави членки изобщо има такава възможност. Към момента контрола на Европейската а, сметна палата се основава само до оперативното, оперативната ефикасност но докато нейните правомощия са толкова ограничени, няма как Сметната палата реално да оценява ефикасността на тези е, финансови механизми и да отговори на основния въпрос на държавите членки как са били използвани съответните средства. Защото при положение, че около 140 милиарда евро са в бюджета и предвид другите средства, които се отделят за, за пряка интервенция в държавите членки, си даваме сметка, че трябва да се засили ролята на Европейската сметна палата. Но като цяло нейната, нейната поле на правомощия непрестанно се увеличава. Това се случи и във Франция с Френската сметна палата. Нейните правомощия и нейното поле на действие непрестанно се увеличава. И предвид принципите за качество на контрол и предвид демократичният принцип на контрол на парламента и неговата възможност да се намесва по тези въпроси, всички тези принципи предполагат и правомощията на Европейската палата бъдат разширени и парламента да взима по-активно участие. Chers collègues, nous savons en retard de 40... Скъпи колеги, закъсняваме вече. Закъсняли сме с 45 минути. Но само, само крайно, още само един въпрос. Не, това е само едно мнение. А, просто иск, искам да кажа, че съжаляваме за това, че господин Каретан напусна сметната палата и си спомняме и за неговия предшественик, който ме въведе в тайните на одит. Благодаря. С това можем да приключим изслушването на госпожа Ламарт. Благодаря ви много и до нови срещи.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 а, трябваше да сме свършили в 10.25 с предишното изслушване, така че а, нещата са в ваши ръце. Не бих искал след това да се оплаквате и да изслушвам вашето оплакване. Ja, meine Damen und Herren, ich darf... Dame и господа, сега искам да поздравя с добре дошъл кандидата за Европейска сметна палата за позиция, в Евро... за позиция член на Европейската сметна палата господин Анри Гретен, който е номиниран от Люксембург, господин Гретен, е, това, вие сте всъщност това, което в Германия наричаме стара пушка, вие знаете цялата процедура и аз е, ще ви помоля сега да направите първоначалната си презентация. Много ви моля да се ограничите до 10 минути, така че след това да можем да ви зададем въпроси. Господин Грет, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да а, е, остана под рамките на 10 минути. Господин председател, дами и господа, преди 6 години вашата комисия, а след това и е, парламента излезаха с е, положително мнение самото назначаване в Европейската сметна палата. Лично за мен това, това беше едно много положително и много важно а, събития, тъй като Европейската сметна палата контролира система за финансиране и разходване на европейските средства от 2008 година. Аз допринасям за защита финансовите интереси на европейските е, граждани, за е, задълбочаване е, интегрирането на институциите и прилагането на ефективни и ефикасни методи за изпълнение на финансовите задължения на Европейския съюз. През последните години Сметната палата излиза с независими становища в рамките и в светлината на е, европейските договори. Работата, извършена от Европейската сметна палата, има за цел да, да да даде добавена стойност при изпълнението на бюджета в интерес на европейските а, граждани. Бяха създадени камери, за, за да могат а, да се прилагат по-ефективно методите за вземане на решения съгласно законодателните разпоредби. Целта, както казах, е да подпомагаме на съвета и е, парламента при изпълнението на европейският е, бюджет. Е, Сметната палата трябва да вземе и съответните мерки, които да отговарят на разпоредбите и промените на многогодишната залегнали в многогодишната финансова рамка. Рационали, рационализирането на прос, процесите за одит според мене се налага, като обаче трябва да вземеме мненията на различните заинтересовани страни и вече размишляваме по тези въпроси. Преди да приключа, господин председател, бих искал да благодаря на членовете на вашата комисия за отличните отношения, отличното сътрудничество, както и на докладчиците за Сметната палата и докладчика за годишния доклад на Сметната палата, с който работи тясно сътрудничество. Надявам се, че ще можем да продължиме това е, сътрудничество на основа доверие и в един следващ момент. Благодаря, господин Гретен. Давам първо думата на докладчика госпожа Ела Сендър. Благодаря, господин председател. Позволете ми да направя едно кратко изказване. Господин Гретен, вие наистина сте стара пушка в кавички, както чухме. Мисля, че всички ние знаем това, което сте постигнал в момента и можем само да се ограничим до обмен на мнения. Предвид бъдещето на Светната палата, е, искам да задам един въпрос. Вие пет години сте бил член на Светната палата, също така отговаряхте за много а, е, одити на изпълнението, поради което Въпросът ми е следния. Как се получава така, че за пет години бяха представени много всъщност четири комплексни доклади за одит на изпълнението. Аз е, съм запозната с тях. Бихте ли е, казали как се стигна до тази цифра Четири. Ние не знаем много точно как е, протича вашата работа. Тъй като днес сте тук, просто представете начина на изготвяне на тези доклади от Сметната палата. След това, във връзка с регионалната политика, вие знаете, че през последните години имаше редица дебати по тази тема, също и възоснова на незадоволителните резултати. Бихте ли ни пояснили откъде са причините за получаване на такива незадоволителни резултати и как може да се подобри ситуацията. Господин а, Грета? Господин Оди. Благодаря, господин председател. Тук виждам, че отговорите на въпросите са много по-къси, отколкото а, на другите кандидати. Да, казвате, че това е подновяване на мандата, но не знам дали не трябва да се задават същите въпроси и на кандидатите, чието мандат трябва да се поднови, за да имаме едно общо виждане за нещата. От 2012 година сте е, член на специализираната инстанция за проверка на финансовите нередности, а от 2013 и не е председател. Комисията е натоварена с докладване на измамите, като 80% от тези измами всъщност са нередности. Сега вече тези две понятия се разграничават. Можете ли да ни кажете, що се отнася до нередностите, по какъв начин те могат да подпомогнат борбата срещу измамите? Господин Мулдър има думата. Благодаря, господин председател. И аз бих да попитам господин Гретан, откакто сте член на, на Сметната палата, има, има ли някакво подобрение в начина по който а, се усъвършенства разходването на средствата. До, до сега такова усъвършенстване не е констатирано, така че бихте ли могли да ни да дадете някакъв съвет какво ние като парламент бихме могли да направиме, за да подобриме това положение на нещата, госпожа Глед? Ян Госпожа Гресле, искам да продължа изказването на Ян Мулдър. Има а, доклад за напредъка става дума за работата на Сметната палата, тъй като интересен е този документ, защото показва какво е значението на връзката с Европейската комисия, поради което за мен сега е важно вие да обясните как стоят нещата с независимостта и какво правите, за да увеличите независимостта на Европейската сметна палата. Благодаря, казва председателя. Това са доста въпроси. Господин Гретен, можете да им отговорите. Euh, Първо ще отговоря на въпроса на госпожа Яла Сендер. Натовареността на различните членове на сметната палата зависи от възможностите им и от различните интереси. Трябва да подчертая, че по принцип натовареността се разпределя равномерно. Може би аз имам известен известен шанс. Аз съм малко нетърпелив и понякога, може би така малко а, така на, на пришпорвах моите сътрудници, но успяхме да из, изработиме четири доклада за така, така наречените форуми за предприятия, инкубатори, които са финансирани от Европейския съюз. От две години работя и по годишния доклад, и по-специално по глава 5 от годишния доклад. Сега вече предоставих тази длъжност на господин Лазару. Той ще бъде натоварен от 2013 година нататъка да работи по този доклад. Аз самия ще продължа да работя в одитна група 2 и ще трябва и ще продължа да извършвам надзор над извършената от тази камера а, дейности. Що, що се отнася до инстанцията за проверка на финансовите нередности, тази, този орган работи по отделните случаи по които, а, с които сме натоварени. Последния случай ставаше, ставаше дума за проблеми свързани с външен сътрудник, който бе натов... беше натоварен с ам, предоставяне на лекции в... и тези лекции от време на време бяха анулирани или защото съответните курсанти не можеха да участват в съответния курс и въпроса беше дали трябваше, е, дали той, дали все пак трябваше да е, бъде обещетен за е, не неизвършената работа. Оказа се, че всъщност Сметната палата е извършила нередна дейност в случай. Господин Мулдър, Сметната палата не, не може да подобри изпълнението на бюджета то, и за това комисията и държавите членки са онези, които трябва да пристъпат към по-добро изпълнение. Така че ще свържа вашия въпрос с въпроса на госпожа Гресле. Ние в качеството си на сметна, пала, на, на сметна палата, чрез правилника, направихме предло, предло, предложение, защото комисията да може да упражнява по-голям натиск и по-голям надзор. Ако една държава членка може да смени един проект с друг, е, комисията е безпомощна пред това. Така че аз и е, е, Сметната палата смятаме, че, че комисията трябва да бъде насърчавана да извършва по конкретен и по-обстоен контрол над извършвен, изпълнението на проекти в държавите членки, защото 75% от нередностите се извършват на регионално или национално равнище и тези нередности можеха да бъдат предварително избегнати при един по- строг контрол от страна на комисията. Е, от е, близо 20 години ние даваме е, едно отрицателно становище относно работата на комисията. Бихме искали да бъдем по-добрички и да кажем на гражданите, можете да спите спокойно, Европейската комисия защитава вашите интереси, но докато не сме свидетели на по-добро на усъвършенстване, не можем да го направим. Госпожа Грес. Благодаря за отговора. Also, ich darf Ihnen versichern. Всъщност, е, въпросът е, беше свързан с е, това, че аз отговарях за глава 5 подпомагане на регионите и транспорт с комисал Калас, аз още не съм разговарял. С господин Йотингер съм се срещал два пъти през живота си тук в тази комисия, а с господин Хан съм се срещал по-често но дори и да имам контакти с някой от комисарите или с а, служители на Европейската комисия, това не означава, че в моите становища аз се влияя от тях. Вие трябва да си представите, че когато извършваме одит на място, сега в момента изготвяме доклада за следващата година, нашите аудитори отиват на място, получават получават, което им е необходимо. Примерно, вземете аудитор, който извършва одит в Румъния. Той не говори е, румънски, трябва да се ползва английски язик, задават се въпроси. Обикновено това са млади аудитори на възраст между 25 е, и 30 е, и няколко години. Те получават информация на базата на тези въпроси. Въпросите със сигурност е, не са получили правилен отговор и след това се добавя допълнителна информация, което означава, че в първата част имаме квота на грешките, която е много висока. И след това във втората част имаме състезателно производство, където още веднъж се преглеждат всички одити и това е етапът, в който автоматично спада квотата на грешките, но това а, не става поради снисхождение, проявено към обекта на одита, а ние като сметна палата концентрираме дейността си само върху това, което наистина е възможно. Аз не искам тук а, да бъда в парламента и някой от а, колегите ви от засегната държава членка да ми задава въпроси и при това изслушване да се установи, че нашите техните сътрудници са направили грешна оценка, за да не използвам по-тежък израз. Аз не искам да се изложа на тази опасност. Е, искам честно да призная, че ние сме евроскептиците, ако мога така да се изразя, защото гледаме само отрицателните неща, а не се концентрираме върху положителните места. В Европа квотата на грешките е 4,8%, но мога да кажа, че останалата част на разходите при тях не се установяват пропуски. Ние говорим само за това, което е погрешно и поради това забравяме да споменаваме споменаваме добрите неща. Председателят, благодаря. Има ли още въпроси, госпожо Гресле? Е, това е въпросът за чашата, която е полупразна или полупълна. На този въпрос аз е, казвам, че ако чашата е полупразна, не е толкова лошо. И искам още веднъж да задам въпроса след прегледа, за прегледа. Е, там е посочено нещо, което е, разбира се създава проблеми. Посочва се също и бюджетния правилник. Там се предвижда състезателна процедура. Тя е такава каквато е. Но естествено ние Имаме и впечатлението, че тук се прави опит да се създаде консенсус. Интересно е, че този преглед съвпада с впечатленията, които ние добиваме в хода на времето, когато следим работата на Сметната палата, поради което аз не е, Не Смятам, че съм упражнила критика. Не, аз просто казах, че тази работа трябва да се изпълнява както трябва. Въпреки това обаче има критика. Какво бихте казали вие по тази критика и как бихте описали вашата роля? Председателят, искам да попитам, има ли други въпроси? Вероятно докладчика? Не. Давам ви думата за отговор. Мога да ви уверя, госпожо Гресле, че ние като сметна палата изпълняваме дейността си строго спазвайки е, международните стандарти от Лима, от Мексико и така нататък. Работим също и при строго спазване на стандартите, които ние сами сме си поставили. Това е една структура, която не може да бъде е, сравнима с друга структура. Тя е уникална. Мога да ви уверя, че ние не проявяваме е, снисхождение спрямо тези, които аудитираме. Вие говорихте за компромис, е, за да се намери съответствие. Аз е, не споделям това виждане. Аз лично не съм съгласен с тази част от прегледа, защото това не съответства на моя личен опит. Мога да си представя, че може да се съкрати състезателното производство. Мога да си представя, че в това производство е, нямаме а, е, някаква предварителна процедура, минаваме направо към състезателна процедура. Всичко това а, е, ще съкрати като цяло процедурата и за мен това не е никакъв проблем. Но опасността възниква тогава, когато а, след това на национално равнище и в парламента се поставят допълнителни въпроси и недоразумения, които не са отстранени, се проявяват на това равнище. Аз още веднъж искам да ви уверя, че нямам проблем да се съкрати състезателното производство, да се внесат изменения в него, но посоченото в прегледа, че ние отиваме твърде далече, е, това не е упрек според мен, но смятам, че е, не е вярно. Извинете, казва госпожа Гресле. Имам малък въпрос. Е, в документа е посочено, че са ви необходими две години за изготвяне на прелиминари стадии. Това е част от легендарната страна на Сметната палата. Какво правите, за да се променят тези процедури? Защото е, всеки от членовете на Сметната палата се оплаква пред нас. Искам да чуя обаче какво е променено и след това е, Имам следния въпрос. В един от е, докладите за освобождаване от отговорност, е, календарът за специалните доклади да бъде ясно изготвен, за да видим колко траят процедурите. Така че би било добре е, да обещаете, че ще направите това. Пред... Давам ви думата, казва председателят. Аз мога да обещая тук, обаче дали мога да спазя обещанието, е, не знам, защото нашата колегия е, включва 28 членове. Госпожа Аяла Сендър е, ми обърна внимание, че аз съм изготвил много специални доклади. Това зависи от отделните членове на Сметната палата, зависи също така от степента на трудност на е, даден доклад, дали може да се спази е, срока или не. Трябва да ви кажа, че нито един специален доклад не изисква за изготвянето си 18 месеца от датата на започване на изготвянето му му до окончателната публикация. Мога да си представя и на това равнище да можем да съкратим процедурата, защото когато виждам, че а, е, този, който е аудитиран, има два месеца срок за становище и когато установя, че има месеци, които просто са изключени от а, е, работа, като август или е, края на годината и началото на следващата година, тогава трябва да се знае, че това забавене се отразява и в докладите. Мога да си представя, е, да, е, имате 14 дни време за становище, е, Чудесно с това аз не бих имал проблеми, но други инстанции, национални инстанции и комисията биха имали проблем с подобен кратък срок. Личен аз, лично аз нямам а, проблеми с такъв срок и ние като сметна палата, ако мога така да се изразя непрецизно, работим а, в тази насока или поне се опитваме нашите доклади да бъдат публикувани и изработвани за по-кратки срокове. И е, тук мога да кажа, че според мен е, ние повече отколкото в миналото отговаряме на желанията и предложенията на заинтересованите страни, в частност на парламент. Благодаря. С това можем да приключим изслушването на господин Гретен. Благодаря ви, господин Гретен, и до нови срещи. Господин Гретен, мога ли да добавя само една дума? Ако противно на всички очаквания не получа положително становище на тази комисия и като цяло на парламента, аз естествено няма да възобновя мандата си, за да бъдат нещата съвсем ясни защото за мен това би било доказателство, че работата, която съм извършвал 6 години, не е била толкова добра и за мен доверието на парламента е абсолютно необходимо, за да продължа работата си. Аз самият съм писал закона за Люксембургската сметна палата. В този закон е посочено, че е, членовете на сметната палата се номинират от парламента и е, единствено от е, парламента се определят задачите на сметната палата. Така че аз искам да е ясно това, което възнамерявам да правя. Благодаря. Сега, нека да кажем добре дошъл на колегата Любик, който е, успя да дойде тук въпреки многото пречки поради демонстрациите по улиците. И сега, нека да преминем към изслушването на кандидата за член на Европейската сметна палата от е, Нидерландия, той е определен от нидерландските органи, господин Алекс Бренингмайер. Много ви моля да направите вашето представене и ви моля също така да не е, превишавате регламента от 10 минути. Okay. Yeah, yeah. Dear Mr. Chairman, dear members of Уважаеми господин председател, уважаеми членове на парламентарната комисия по бюджетен контрол, бе искам да ви благодаря за тази възможност да ви се представя тук в Европейския парламент и в частност на многоуважаемите членове на комисията по бюджетен контрол. Ще направя представенето си на английски язик, ще отговоря на въпросите ви на English и ако се наложи, ще премина на холандски, за да бъда по-прецизен, ако това се изисква от въпросите ви. Като встъпителни думи бих искал да споделя някои от становището, от вижданията си за ролята на Европейската сметна палата. Ще се спра и на мотивацията си за подаване на кандидатурата за член, за член на Европейската сметна палата. Според мен, Европейска сметна палата и неговите членове играят много важна роля. Докладите на Европейската сметна палата могат и засилват демократичната роля на Европейския парламент като контролиращ орган на Европейската комисия. Ако бъда назначен за нов член на Европейската сметна палата, аз ще се ангажирам да си сътруднича ползотворно с Европейската с Европейски парламент и с останалите европейски институции. А аз имам богат опит в диалога и общуването с различни парламенти. Имам също така и богат опит в сътрудничеството с различни национални институции. Господин председател, годишният доклад за 2012 година, публикуван във вторник, добавям нови а, забележки, близо 90 негативни заключения, които се добавят към много предишни такива. Това може да се приеме за нещо съвсем обичайно, но аз не споделям това мнение. Ако някой европейски гражданин ме попита как е възможно 19 такива негативни заключения все пак да бъдат последвани от освобождаването отговорност на Европейската комисия, аз мога да му отговоря много надълго и на широко. Но в крайна сметка, в очите на този европейски граждани със сигурност ще, ще се появи скептичното пламъче на недоверие. Мога ли действително да го убедя в факта, че законосъобразността и редовността на голяма част от разходите на европейския бюджет могат да бъдат поставени под отговорността, просто защото не отговарят на условията за допустимост. И действително не мога да отговоря по задоволителен начин на неговите въпроси. А междувременно обществените, публичните финанси в Европейския съюз би следвало да гарантират законосъобразността на бюджета на Европейския съюз чрез редовното му разходване. Това е един от основополагащите принципи на всяка една демокрация. И тук стигам до един важен коментар, свързан с доверието на гражданите в Европейския съюз и сложното му законодателство. Ще започна с доверието. Като национален обудсман в Нидерландия работих по въпросите свързани с доверието на гражданите в правителството в Нидерландия. И съм убеден, че опитът ми трупа в Нидерландия може да бъде полезен на европейско равнище. Много важно е гражданите да вярват в системата за разходване на публичните финанси. В публичното управление и във фактът, че системата за контрол е надежна и функционира добре. За нещастие обаче в годишния си доклад Сметната палата стига до извода, че системата за контрол не само е ефикасна само от, ефикасна само от части. Ето защо трябва да работим за подобряване и повишаване доверието на европейските граждани в институциите, които разходват европейските средства. Втори въпрос е свързан с сложността. Една от основните ни цели следва да бъде преодоляване на излишната сложност в европейското законодателство, тъй като този, тази излишна сложност се превръща в ненужно бреме за европейската граждани. Европейската комисия постоянно се стреми за намаляване на бюрократичното бреме. Ясно е, че законодателството е жизненно важно, тъй като живеем в а, правови държави и спазването на законодателството е много важно, в частност и за публичните финансово, за на публичните финанси. прекомерната сложност на законодателството може да навреди на това успешно финансово управление. И затова смятам, че намаляване на излишната сложност е жизненно важно не само за повишаване на прозрачността, но и за намаляване на опасността и риска от е, измами и нередности в е, едно съвременно общество, доверието на гражданите в правителството не идва само по себе си. Това доверие трябва да бъде спечелено и то допринася за стабилността на системата на публичните финанси в Европейския съюз. И за да се гарантира това доверие, законодателството, което управлява публичните финанси, трябва да бъдат прозрачни. А прозрачните и редовни публични финанси на национално равнище, както и на европейско равнище, дейността на националните сметни палати и на Европейската сметна палата могат да увеличат доверието на европейските граждани в европейските институции. В заключение, личната ми мотивация, която ме накара да подам кандидатурата си, личното ми убеждение, че по-добрата отчетност ще увеличи доверието на европейските граждани към Европейския съюз и моята увереност, че трябва да се положат още много усилия, за да се подобри законодателството. моето желание да стана член на Европейската сметна палата се дължи до голяма степен на факта, че аз съм дълбоко убеден колко нужни са ни органи като Европейската сметна палата, за да гарантират външен, обективен, експертен анализ, който в крайна сметка може да доведе до увеличаване на доверието на гражданите. Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми членове на парламентарната комисия по бюджетен контрол, Очаквам с нетърпение доброто ни съвместно сътрудничество и ще отговоря с радост на въпросите ви. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Бренинг Майер. А сега преминаваме към въпросите на колегите, ако има такива. Но не напрещам думата на докладчика госпожа Яла Сендър. Благодаря, господин Бренкенмайер. Добре дошъл. Вие сте кандидат от Нидерландия за Европейската сметна палата. Така, още веднъж повтарям, господин Бреник Майер, добре дошъл. Вие сте кандидат от Нидерландия за Европейската сметна палата. Имам един въпрос към вас. Трябва да призная, че всъщност имах няколко въпроса към вас, тъй като вие сте бил а, омбудсман в Нидерландия. Вие сте поискали подновяване на мандата си, но не сте бил а, избран а, повторно. А след, след, след това подадахте молба за член на Европейската сметна палата, а след това а, бяхте избран, подадахте, е, кандидатирахте се и, и бяхте избран в международната а, институция на омбудсманите, а сега сте подали е, молба за кандидатура за Европейската сметна палата. Ако човек не, бе, не е преизбран за дадена длъжност, трябва да има някаква причина за това. Така че, какво мислите, че бихте могли да допринесете като кандидат, подавайки втор път молбата си за кандидатура за Европейската сметна палата. Сега тук има три важни аспекта, един от които ме интересува по-специално. Вие сте бил съдя и сте работил за а, установяване на равноправието между мъжете и жените. Ти е, и, и, свършвали сте много меди, медиационна дейност, защото а, а, има много недоверие относно независимостта при спазването на равноправието и равнопоставеността между мъжете и жените. Работил сте също така като експерт, работещ по въпроси, свързани с а, хора с увреждания и били сте също а, така и а, експерти сте работили много относно предоставянето на е, обществени услуги, особено в областта на здравеопазването, тяхното подобрение и така нататък. Е, Господин Оди е следващият оратор. Моля. Благодаря, господин председател. От името на Европейската народна партия бих искал да пожелая да кажа добре дошъл на господин Брекмайтер. Благодаря за вашето представене. Искам да ви задам два въпроса. Най-вероятно не сте е, нямате е, опит като аудитор и е, нямате образование на аудитор. Можете ли да ни кажете как, защо смятате, че ще бъдете добър аудитор в Европейската сметна палата? Бил сте добър посредник, омбудсман, медиатор, но това не означава, че задължително ще бъдете добър аудитор. А, второ, що се отнася до вашата независимост прямо недер, нидерландското правителство, което ви предлага, можете ли да ни гарантирате и да ни кажете, че наистина ще бъдете независим? Това са моите въпроси. Следващия, а, господин Гарбан. Ja, dank u wel, voorzitter. En, uh... Благодаря, господин госпожи Бреник. Майер. Добре дошъл в нашата комисия по бюджетен контрол и аз бих искал да ви задам няколко въпроса. Съгласен съм с казаното от господин Оди и също така бих искал да наплегна на независимостта, основно качество, когато човек е член на, национа... на е, Европейската сметна палата, но това е още по-изразено качество за един национален омбудсман. Трябва да кажа, че в Нидерландия сте били винаги смятани за и крайно независим и е, може би за това така правителството просто би искало да заминете. Няма да има нищо против да е, отидете да работите в Брюксел. Но въпросите ми са следните. Казахте, че е от голямо значение гражданите да е, притежават допълнителни познания по е, европейските въпроси, е, да знаят повече за разходването на европейския бюджет съд, съда в Люксембург има решения. Знаеме, че в докладите на Сметната палата също нещата не са много ясни, трябва да се чете между редовете, така че как смятате, че може да се постигне по-голяма прозрачност за гражданите? И второ, ефективността и а, е, ефикасност и ефективност при използване на европейските средства. Мисля, че Европейската сметна палата е, е първата, която е, набляга на факта, че няма достатъчно прозрачност на одита на изпълнение в доклад от 2012 година тези проблеми са поставени, тези проблеми се поставят и при изработването на многогодишната финансова рамка. Така че кажете ми какво бихме могли ние да направиме. Не става дума само за Европейската сметна палата, какво бихме направили ние, защото вашите препоръки да бъдат намерят изражение в политически решения. Защото всяка последователна поредна година се казва, че тук нали, че самите становища и препоръки са прекалено са усложни от една страна и че не се бди достатъчно за постигане на резултати. А, а, и още нещо. В Европейската сметна палата се говори много малко за отделните държави членките, не се посочват поименно. Може ли да се направи нещо, за да могат те да бъдат наистина показвани поименно? Благодаря. Mich würde interessieren, äh, bei Ihrer, zukünftigen Tätigkeit im Rechnungshof. Господин Рюбик, интересувам се как виждате плащанията в Европейския съюз в бъдещата ви дейност в Сметната палата, плащания, които се извършват в данъчните оазици и какво смятате, какво мислите за плащанията, които се извършват за такива офшорни дружества. Смятате ли, че е, това може да бъде част от вашата дейност? Благодаря господин Рюбик и е, господин Хартунг сега. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Смятам, че член на, незав... на Сметната палата трябва да бъде независим и не трябва да изразява политически възгледи. Мисля, че нашият кандидат не е независим, защото по едно телевизионно предаване той изрази следното мнение. Има, дис... в... има дискриминация, има расова дискриминация в Хага с... по, по, в а, а, е, в Нидерландия има популизъм и национализъм, казваше той. Така че, щом господин Бреник Мейер има толкова има толкова строго изразено мнение по тези въпроси, защо той е, е е, член на Европейската сметна палата, е кандидат за член на Европейската сметна палата, предложен от е, е, правителството. Той беше кандидат за европейски омбудсмен, но не получи достатъчно гласове. Боя се, че е, просто господин Бренкенмайер иска да получи този пост, а няма е, не, а неговата подбуда не е да служи на европейските граждани. Е, дали той би се извинил за така е, строго изразеното си е, мнение по телевизията. В противен случай бих помолил колегите да не гласуват за. Um господин Бренингмайер, моля ви да отговорите на тези многобройни въпроси. Благодаря ви, господин председател, за тази възможност да отговоря на многото и интересни въпроси, които ми бяха зададени. С удоволствие ще навляза в малко повече подробности по някои от тях. Госпожа Сендер ме попита какво мога да добри, как мога да допринеса за Европейската сметна палата предвид професионалният ми опит. Разбира се, аз нямам опит като аудитор в моята родина, нито в европейски институции но не всички членове на Европейската борд имат опит като аудитори. По мое мнение, като съдя, като член на академичните среди и като омбудсман има много богат опит. И непрестанно съм се интересувал от въпросите за публичните финанси. Като съдя аз бях специалист по дела свързани с публични финанси, с данъци, социални помощи и друг вид пенсии и вноски. А като а други част от функциите ми са били свързани с транспонирането на европейско законодателство и последиците му за европейската демокрация. Аз не съм аудитор, аз съм по-скоро специалист и като университетски преподавател и като съдя по редица разнообразни теми. А като съдя също така имах възможността много бързо да се запозная с много сложни въпроси. Разбира се, подготвил съм се за функцията си за поста член на Европейска сметна палата в момента, в който получих такава покана от страна на правителството на Нидерландия. След което установих, че от една страна методологията на работа в Европейската сметна палата е много сложно и техническо, но от друга страна дейността на Европейската сметна палата може би не е ефективна в цялостната си дейност. И трябва да си зададем въпроса дали дейността на Европейската палата действително е разбираема за гражданите. Както казах съпителните си думи, според мен заключенията на Европейската сметна палата много трудно се разбират от обикновените европейски граждани. Трябва ли наистина да се добавят нови аудитори в системата или по-скоро трябва да зададем нови въпроси, въпроси, които действително докладят на очакванията на европейските граждани. И именно в това виждам аз приноса си към Сметната палата. Един от колегите ви казва, че госпожа Сандър каза, бяхте член, бяхте кандидат за поста на Европейски омбудсман, сега сте кандидат за член на Европейска сметна палата, дали просто си търсите някакъв хубав пост? Отговорът ми е не. Аз все още съм национален омбудсман на Холандия и в момента, в който министър-председателят на Холандия ми предложи да стана кандидат, аз също бях много изненадан. Бях откровенно изненадан от неговата идея националният омбудсман на, Холан, на Нидерландия да стане член на Европейската сметна палата. И аз го запитах защо е направил този избор. И той ми отговори, на първо място, вие успяхте да превърнете напълно непознатият орган на омбудсман в Нидерландия в един много добре познат орган. Днес гражданите в Нидерландия са уверени, че институцията на омбудсмана в тяхната страна функционира много добре. И според него аз мога да изиграя в Европейската сметна палата ролята на медиатор между техническият аспект на аудитите от една страна и очакванията на гражданите от друга страна. Ако разгледаме през бюлетина за годишният доклад на Европейската сметна палата, трябва да се запитаме колко от европейските граждани ще могат да разберат този пресен бюлетин. Отговорът ще бъде по-малко от 1%. А ако задем същия въпрос на журналистите, отговор отново ще бъде, че по-малко от 1% от тях разбира съдържанието на този документ. И на практика всички сме научили от опит колко сложно е да се разбере някаква толкова сложно представена информация. И за това едно от основните ни цели трябва да бъде да упростим и да подобрим обществото пред сметна палата и това ще бъде една от основните ми цели. Смятам, че по този начин отговорих, отговорих и на въпроса на господин Одис, какво могат да допринесат с Европейската сметна палата. Друг важен въпрос е свързан с независимостта и тук отново е, се обръщам към господин Хартунг. Моята позиция относно недискриминацията в Нидерландия беше високо оценена, тъй като много хора се обърнаха с мен с благодарност, че изобщо съм повдигнал този въпрос. И в, от тази гледна точка, моето изказване беше доказателство за моята независимост. Така че, ето ви едно доказателство. Аз съм независим и няма да отегля кандидатурата си, тъй като вашите политически виждания са различни. Това си е ваш проблем. Господин Ди ме запита дали съм независим. Аз съм напълно независим. С това съм позната и с цяла Нидерландия. Бях независим съдя, бях независим университетски кадър, бях изключително независим национален омбудсман. От друга страна обаче, в контекста на сътрудничеството си с Националния парламент на Нидерландия съм си създал много добри връзки. По този начин получавам тяхна обратна връзка от тях, какви трябва да са функциите на националния омбудсман. И от тази гледна точка за мен е много важно становището на парламентарната комисия по бюджетен контрол на Европейския парламент за по-нататъчното функциониране на Европейската сметна палата и евентуалното подобряване. друг ваш колега повдигна въпроса за това колко важна е връзката с гражданите, но вече повдигнах този аспект и мога само да се съгласи с вас. Друг въпрос беше свързан с ефикасното разходване на европейските средства. Това е един въпрос, който изключително много ме вълнува. телевизията често има предавания, които представят смехотворни европейски проекти, които не са достатъчно целенасочени. Въпросът е дали одитният контрол на Европейската сметна палата засяга тези проблеми. И според мен съществува проблем с липсата на връзка между действителността на ежедневието в държавите членки и контролната роля на Европейска сметна балата. Според мен тук има истинско разминаване и а, трябва да работим за преодоляване на, този, на тази слабост. Друг проблем е липсата на достатъчна ясна рамка Европейската сметна палата често излиза с много критични заключения относно неяснотата на бюджетните планове за едните 7 години и съответно това засяга ефикасността на бюджетния контрол, съществяван от Европейската сметна палата. При след това ми се струва, че Европейска сметна палата може да работи за подобряване на изпълнението. Рамката вече е на лице. Сега трябва да се съсредоточим върху изпълнението. И в това отношение, може би, следва да подобрим целенасочеността и да насърчаваме по-разумно разходване на средствата. Последният въпрос беше свързан с данъчните убежища. Аз съм убеден, че трябва да се вземем с този въпрос, но той е от политическо естество. Той, това не е въпрос, който може да бъде разрешен от Европейската сметна палата. Но разбира се, на политическо равнище трябва да се борим за справедливо данъчно облагане. Благодаря. Има ли допълнителни въпроси, господин Оти? Това не е въпрос, това е по-скоро така забележка. Нашият кандидат многократно каза, от 9, 19 пъти има отрицателно становище. Да, прав, прав сте, че това е не... неясно. Но в, край, в крайна сметка интерпретацията, тълкуването на, на смет, сметната палата е, е неясно. В крайна сметка, когато се казва, че сертифицирането на сметките е положително, има, а, има одобрени положително становище по приходите, а при разходите има известни нередности. Така че искам да внимаваме при използването на понятията, когато казвате отрицателно становище. Просто искам да сме наясно с думите, които използваме. Благодаря. Господин Бреник е, Мейер, доколкото разбирам, отказва да оттегли думите си, да се извини. Вие, е, вие обиждате и моята политическа партия, и други политически партия в, европейс... в моята страна. А, мислите ли, че вие, ви, го, ви го направихте като в качеството си на омбудсман. Вашите думи бяха много а, така а, прияти а, противоречиво в а, моята страна. Теглете кандидатурата си. разбирам, че вие не се съгласят с моята кандидатура, но е, ви пожелавам всичко най-добро. Благодаря, казва председателят. Приключваме с е, тази кандидатура. До тук ще е, ви съобщиме своето становище. Сега смятам, че можем да минем към следващият кандидат. Ja, meine Damen und Herren, nach einer kurzen Unterbrechung darf ich... А, нека да продължиме нашата работа след това малко прекъсване, кратко прекъсване. Пожелавам добре добършъл на господин Уин Оуен, който е официалният кандидат на Обединеното кралство за член на Европейската сметна е, палата. Добре дошъл в нашата комисия. Кажете няколко думи за вас. Господин председател, дами и госпожа, дами и господа, благодаря. За мен е голяма чест да бъда тук сред вас моите, е, род, моите родители ми е, заве, завещаха техните граждански ценности и стойности и ме препоръчаха да работя за обществото, което и аз направих като последно, като председател на регионален доверителен фонд по здравеопазването в Великобритания. в сега да, да, да, се, да се спра на три аспекти от моята кариера. Имам а, богат опит на е, управляващ финансите в качеството си на, на държавен служител, както и през последните години съм работил по големи проекти, свързани с реформата на пенсионната система и е, на проблемите, свързани с околната среда. Второ, аз също така притежавам широк опит като аудитор и аз самия съм бил аудитор, аудитиран е, неколкократно. В е, Лондон Бизнес Скул е, но учих е, основите на финансовото и счетоводното е, аудитиране и съм работил в Националния аудиторска служба. Същевременно разпола... имам и богат опит като ръководител и администратор. Ръко, ръководил съм над хиляда души в рамките на Министерството на финансите. А също така съм, съм участвал в неизпълнителни е, органи е, като председател на доверителен е, фонд е, на голяма болница. Работил съм Що се отнася до работил съм и по проекти, свързани с политиката на Европейския съюз в екологията, е, и оценката на въздействието и гледната точка на Великобритания по европейските документи в тази област. В... Надявам се, че, че, че мога в качеството си на член на Европейската сметна паласа да допринеса за усъвършенстване работата на одитната а, институция, да, да има повече и да, да, да, да, да, да промена насоките с по, по, по, по, сек, по посока много повече одит на изпълнение. Защото е, Френската спетна палата доказа в последно време, че подобна качествена работа може да се извършва и бързо. И трето, е, спетната палата да има повече повече е, влияние и което, чието становища да се отразяват в, е, полит, в политическите решения. Тоест да бъда един независим пазител на европейските интереси и да търся съотношение между качество и цена и възвръщаемост за всяко е, изразходване евро да се работи да и за по-задълбочено сътрудничество между националните органи, европейските органи и е, по-специално с Европейският е, парламент. Е, благодаря благо, благо, благодаря. Вие, вие споменахте и хуманно, и, и човешкото отношение. Това не струва нищо, а помага много. А сега давам думата на докладчика госпожа Аяла Сендер. Благодаря. Добре дошъл, господин Оуен, на това изслушване – Вие посочихте от какво семейство произхождате. Смятам, че това е една добра основа, но... En el Tribunal de Cuentas inglés, ese казахте, че сте бил практикант, е, или по-скоро прочетох, че сте бил практикант в Британската сметна палата. Вероятно, вие сте научили нещо там, бихте ли обяснили какво? И какво ви дава повод е, да обърнете лице към по-висши ценности и да поемете тази по-отговорна кариера като специалист по финансови въпроси имам въпрос към вас. европейската история и съпоставката между европейските системи на сметните палати не е толкова лесна. При вас в Великобритания нямате а, такива официални системи, значи всъщност става дума за милиони британски лири, как извършвате одита там. Вие казахте, че не сте е, бил в е, изпълнителен орган, работил сте в сферата на финансова оценка на здравеопазването. Какво всъщност е, означава? Вие говорихте за имунитет по закон. Какво означава това? В Националната служба за здравеопазване вие получавали ли сте средства от Европейския съюз? Казахте, че сте работил там. И накрая вие посочихте, че сте съдействал за а, при демонтажа на една атомна централа в финансово отношение. Как можете да а, уредите конфликти между вас и а, парламент? Благодаря. Благодаря, господин председател. Добре дошъл в Комисията по бюджетен контрол. Поздравявам ви за кандидатурата, не само защото идвате от моята страна, но и че сте от Уелс, но това може би пък обяснява вашия, вашето чувство за хумор. Три въпроса към вас. Първо, независимост. В, Обсъдихме въпроса с другите кандидати и подчертахме, че наистина е много важно кандидатите за член на Сметната палата да бъдат много независими. Но виждам тук, че вие сте работили за дясни министри. Да, разбира се, вие казвате, че е, държавните служители в Великобритания са независими, но може ли малко повече да наблегнете на това? Второ. Uh уел, е, уелските аудитори са тези, които могат да кажат, че имат и добри и лоши практики. Но, кажете ни, как бихме могли е, по някакъв начин да разпространиме добрите практики след извършването на одитите, за да може това да бъде е, благотворно за всичко. Знаете, че тази седмица в а, об, Обединението кралство в, в други страни се оказва, че има доста нередности и измами спрямо средствата а, в, на, от Европейския съюз. Така че как ще се борите срещу слуховете, срещу е, не, неточните неща е, и по какъв начин ще използвате е, вашия опит за е, усъвършенстване на нещата следващия. Can imagine that David Cameron... Много ви благодаря. А, смятам, че идеята за стажуване би била просто прекрасна. Струва ми се, примерно, че Девид Камерен може да се възползва от един стаж преди за първи път да, да взема участие в Европейски съвет, но това е съвсем друга тема. Моят въпрос е свързан с, с одита на изпълнението. Запитах и останалите кандидати. Ако погледнем годишният доклад, публикуван тази година, за 2012 година, Становището на Европейската сметна палата всъщност е унищожително спрямо новият е, програмен период е, до 2020 година. Казва се, че има много сложни правила, но няма почти никакви конкретни цели за постигане, чрез които да могат да бъдат оценени постигнатите резултати. Вие казвате, че искате да се съсредоточите върху изпълнението и аз много се радвам на това мнение. Въпросът ми е обаче как може да се постигнат по-добри резултати и как могат да се използват по по-умастен начин препоръките и заключенията на Европейската сметна палата. И как ние в парламента може по-добре да ги вземем предвид. Не в частност нашата парламентарна комисия, но и другите комисии, които не винаги толкова внимателно разглеждат специалните доклади и останалите доклади, изготвени от Европейската сметна палата. Може би ще споделите с нас виждането си за това как цялостната дейност на Европейската сметната палата може да има по-голямо значение. Благодаря ви, думата има Жан Пиароди. Благодаря ви, господин председател на свой ред. От името на групата на Европейската народна партия бих искал да призова с да приветствам добре дошъл господин Уин Оуен и да му благодаря за писмените отговори. Виждаме, че професионалният опите в публичната администрация и от образованието ви, от професионалния ви опит оставаме с впечатлението, че всъщност нямате квалификация на аудитор. Можете ли да ни уверите, че разполагате с необходимата квалификация да вземате поста член на Европейската сметна палата. Следващият ми въпрос е свързан с, с независимостта. Вие сте, били, вие сте работили в държавната администрация и съвсем естествено сте имали отношения и връзки с властите. Можете ли да ни гарантирате вашата независимост спрямо правителството на Обединеното кралство? И последен въпрос. В края на писмените си отговори, отговорът ви на въпроса дали ще отеглите кандидатурата си, ако Европейския парламент за да даде отрицателно становище не е много ясен. Можете ли съвсем откровенно да ни отговорите на този въпрос? Тъй като от една година насам вече натрупахме доста богат опит с тези неясни отговори, така че моля ви, отговорете ни откровенно, за да знаем и ние какво да очакваме. Благодаря ви. И последният в списъка на за този ред от въпроси е Ян Мулдър. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да получа малко повече разяснение по въпроса, зададен тук от господин Оди, а именно какво ще сторите, ако нашето становище е отрицателно? Казвате в този случай, сериозно ще обмисля възможността за отегляне на кандидатурата си. Ще трябва да се консултирам с правителството на Обединеното кралство и бих искал да знам какви са причините за становището на парламентарната комисия. Но гласуването в нашата парламентарна комисия е тайно. Очаквате ли да ви кажа как аз съм гласувал, ако нашето становище е отрицателно? Очаквате ли аз да ви изложа мотивите си и наистина ли смятате, че аз или който и да би от, от колегите тук в тази парламентарна комисия биха го направили? Ще настоявате ли да чуете причините за евентуалното ви отхвърляне? Това е въпросът ми. Госпожа Кресле, благодаря. Вие казахте, че искате да се консултирате с вашето правителство, ако не можете да приемете нещо. А иначе как са уредени нещата при такива консултации при вас? Благодаря. Председателя, благодаря. Наистина много въпроси. Не виждам други да желаят да вземат думата, така че давам думата на господин Оуен за отговор. <laughs> that was my kind of humor. Sorry for that. <laughs> И очаквам отговорите ви да са отлични. Това беше моята проява на чувство за хумор за днес. Ще се поставя, господин председател. Ще започна с въпросите на докладчика. Работата ми в националните органи беше взета предвид при даването на моята кандидатура. Имам опит в Националният орган по одит, имам богат опит и едно от основните ми познания е за това как се управлява едно голямо предприятие. Бях поканен и като участник, и като оратор в семинар за управление. Също така по, имам и опит с одита на изпълнението в областта на селското стопанство. Участвах също така и като оратор в един много интересен семинар за статистическите данни, в който взеха участие и представители на Европейската сметна палата. Така значи, че като цяло ми се струва, че имам много богат опит в обучения, които пряко свършва, са свързани с одита. Също така съм наясно и с водещите стандарти на международно равнище, както принципно гледна точка, така и в конкретното им прилагане, например при определянето на 2% или на друга стойност при извършването на одит. Мисля, че му попитахте защо ам, изобщо съм избрал Лондон Бизнес School за образованието си. Това беше, мисля, че въпроса ви. Да. Ами по това време Исках да се запозная изцяло с а, областта, с света на търговията, защото те са пряко свързани с дейността на правителството. Тоест, исках да съм наясно не само с основните економически принципи, но и с маркетинга, с микроекономиката и с са други дисциплини, които са много важни за а, дейността на една съвременна аудиторска институция тъй като а, днес дейността на един аудиторен орган далеч не хвърля чисто финансовият аудит, трябва да се случи върху други важни въпроси, както записано в самите насоки на Европейската сметна палата. По отношение на одобрението на управлението на европейските фондове на национално равнище. Преди няколко години Обединеното кралство направи един първоначален опит чрез публикуване на доклад, на аудитен доклад за изпълнението на европейските фондове. За неща си тази практика беше е, преустановена временно, но правителството възнамерява да я поднови скоро. Надяваме се през 2015-2016 година това да се случи и аз лично се надявам е, това действително да се случи, защото би било добре и за цялата европейска общност. в Обединеното кралство не се прилага същата процедура за одобрение на националните сметки, както се прилага тук в Европейския съюз. съюз. Има по-различна процедура, според която служителите от държавната хазна са изслушвани от съответната компетентна парламентарна комисия а всеки, отделен, а всеки отдел, както отдела, който аз ръководех, по, отговарящ за борбата с измененията в климата, също са обект на отделен одит. И мога да ви уверя, че за периода, в който аз отговарях за този отдел, сметките за последният финансов период бяха освободени от отговорност без всякакви резерви на всички равнища. И тази процедура в Едното кралство се доближава колкото е възможно, до, до процедурата по освобождаване на отговорност в Европейския съюз. А относно работ, работата ми към NHS, към Националната система на здравеопазване в Обединеното кралство. За нещастие знаете, че в тази система се говори за здравеопазване, говори се за много тежки случаи, често и а, често се случва до често се стига до конфликт на или до проблеми с авторитет на изпълнителните и неизпълнителни ръководни членове на доверителните фондове и за да се избегнат подобни проблеми, всички членове на изпълнителни и изпълнителни органи на доверителните фондове се ползват от имунитет. Такъв имунитет имам и аз. Редица държави членки се сблъскват с сериозни финансови предизвикателства, включително и страните от източна Европа при изваждането от експлуатация на атомни централи. И се оказа, че по това време в Обединеното кралство близо две трети, бих казала, дори 70% от а, а, разходите по извършена експлуатация са, дър, за, са за държавата. А в Обединеното кралство има много подобни проекти, при които има и рискове, и сериозни опасности, за, а, сигур, свързани с ядрената сигурност и безопасност. Това са много сложни проекти и моят опит а, с, а, с извършеното от експлуатация на тази централа беше много полезен и според мен може да бъде много ценен за работата ми в Сметната палата. По въпрос са на господин Воган, мога да ви убедя, че аз съм напълно независим от политическа гледна точка. Работил съм за консервативно правителство, работил съм в кабинета на министър на финансите от консерваторите, работил съм и за правителството на лейбаристите, работил съм в, за лейбаристки министър на финансите, работил съм като специален съветник на министъра на енергетиката за настоящият лидер на лейбъристите в Обединеното кралство и в момента работи в тяхно сътрудничество с министрите от сегашното коалиционно правителство между консерваторите и либералите в Обединеното кралство. Така се работи в е, една демокрация и аз нямам никакви проблеми с е, този факт. Така работи един истински отговорен държавен слушател. И нямам никакви проблеми също така с е, каквото насоки за работата на аудитора от декларацията от Лима. Зададохме и въпроса за аудиторските методи и разпространяването на добри практики. Според мен трябва да има и положителни и отрицателни стимули. Аудиторите следва да докладват честно и изцяло и съответно трябва да се прилагат по-нататъчни санкции въз основа на тази дейност. Но аудиторите трябва също така да се стремят да подобрят разбирането на управляващите за установените проблеми. Аз работех в отдел отговарящ за пенсиите, където имаше проблем с грешките в продължение на почти 25 години. В последният доклад беше за равнище на грешки от 3% при 1% таван допустим за материални грешки. И това, което се извършва в този отдел е разглеждане по-отделно на грешките, на причините за тях и за устраняването му в дългосрочен план. И този процес на обучение е много важен. В доклад публикуван във вторник има много, важен, много важно подобрение, а именно разбивката за естеството на грешките при изпълнението на бюджет на Европейския съюз. И според мен това е много важна стъпка напред. Така че, както казах, в годишните доклади за случайна отговорност трябва да има и положителни и отрицателни стимули. Вече отговорих на този въпрос. Господин Герванди зададе въпрос за аудита за изпълнението, за което ви благодаря основните цели за, управ... за държавните служители, които ръководят големи проекти, е много сложен въпрос. Аз съм заемал такава функция и знам колко сложен е подобен ръководен аспект. Но важен аспект е включването на оценка на въздействието на всички етапи на работата на европейско равнище, тъй като една добре изготвена оценка на въздействието се оказва една добра отправна точка за по-добро управление за в бъдеще. Надяваме се това да доведе съответно и за подобряване на годишните доклади на генералните директори на генералните дирекции на Европейската комисия, които следва да се случават повече върху изпълнението, но за да може да се случи върху изпълнението, трябва преди това да има много ясно поставени и определени цели. И се надявам да видим по-широко разпространение на подобни практики в Европейския съюз. Прекрасно също така, че Европейския парламент разполага със собствен отдел за изготвяне на оценка на въздействието. Мога само да ви насърча по-често да го използвате. Как виждате ролята на препоръките? Много важно е да има последващи действия наскоро в Обединеното кралство имаше поредна заседание, което е част от последващите действия по а, работата на отдела за изваждане от експлуатация на атомната централа, с която ви казах. Така че мога само да кажа, че подобни последващи действия наистина са много важни. По отношение на квалификацията, господин Оди, правте, аз не съм аудитор. Да, но, но имам много опит в управленчески опит, както и управление на финансови средства, което смятам, че ще бъде много важно, тъй като в Сметната палата се цени разнообразието на опита. Но също, времено, както казах, съм учил счетоводие, счетоводство и финанси в бизнес школа в Лондон. Познавам принципи. също времено познавам различните методологии за вземане на а, направи различните а, а, методи и мет, методологии на статистиката. Сега, мисля, че отговорих на, и на въпроса за независимостта и сега накрая по въпроса, който някои от вас повдигнаха относно окончателният ми отговор в, на последния въпрос. Аз мисля, че в е, писменият ми отговор нещата са ясни. Но, много е важно е, отношенията между Сметната палата и Европейския парламент да бъдат е, положителни, полезни и е, в случай на отказ ще трябва да разгледам и да, прераз, да преразгледам своята кандидатура, да разговарям с правителството на Великобритания и след това на основата на събраната информация ще прецена как най-добре да действам. Още един въпрос от господин Милдър, един от господин Бържи и след това а, ще приключиме. А, така. А, вие, вие казахте, че ще искате да разберете какви, по какви причини бихме отхвърлили евент, евентуално вашата кандидатура на нали. Знаете, че става дума за а, тайно гласуване. И господин Оди също има въпрос в същия дух. Няма нужда да си играеме на котки и мишки. В крайна сметка не имаме не винаги само положителен опит. Каш, каш, кажете ни само, ще оттеглите или няма да оттеглите кандидатурата си? Не става дума за вашето правителство и няма нужда за разговори с никого. Ста, същото беше с е, хърватския кандидат. В крайна, в крайна сметка хърватското правителство наложи на съвета своя е, кандидат. Знаете, че ако разговаряте с господин Камерон, той в крайна сметка ще ни наложи вашата кандидатура. Не това е въпроса. Въпросът е, ако нашето становище е отри... отрицателно, ще отеглите ли? А ако, ако, ако не, ни кажете, че, че просто решението ще бъде взето от вашия министр-председател, за да знаем предварително какво можем да очакваме. Така, два, два въпроса ви бяха зададени. Благодаря мис, мисля, че ясно изразих а, своята позиция, съвсем ясно, колкото можах по-ясно, но нека и да навлеза малко повече подробности като държавен служител и като аудитор, който трябва да разгледа нещата от всяка гледна точка и да разгледа всички, цялата информация преди да вземе осведомено решение. В моето опит от 30 години е, се очерта следното. Не трябва да се отговаря предварително на хипотетични въпроси, без да знаеме различните аспекти на нещата. Така че в Предполагам, че е, решението на тази комисия и на другите инстанции може да бъде само рационално след начина по който аз изложих е, своите аргументи. А защо ще, защо ще се обърна към правителството? Аз съм кандидат, предложен от моето правителство, така че смятам, че ще бъде абсолютно нормално и е, ще е, бъде в унисон с е, моите виждания да се обърна към правителството си е, при вземането на решение. Благодаря господин Олен. Ние продължаваме с нашата обичайна процедура. Благодаря ви. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Дами и господа, уважаеми колеги, с това приключихме преди обедната част на заседанието. Сега прекъсвам заседанието и продължаваме в 15 часа отново в тази зала. В 15 часа започваме с доклада Сендергард. Е, там става дума за земетресението в Аквила. Така че още веднъж продължаваме в 15 часа. Прекъсвам сега заседанието.